Hello, colleagues, perhaps we could uh, look to make a start uh, in this afternoon's uh, session. Така, колеги, нека започнем. Аз не съм госпожа Крайсле, аз само я замествам, тъй като тя е, тя е на друго заседе, заседание. А, това е съвместно заседание на комисиите КОМ Конт и Енди. За това аз поемам ръководните функции днес. Имате точка 18, която е специалният доклад на Сметната палата за освобождаването от отговорност относно схемата за търговия с емисии. Но преди това искам да представя господин Лавия. Двамата ще председателстваме тази сесия. Ние ще се погрежим за това, вие да се държите прилично и да приключим на време. Така че това са моите въведителни думи. А сега предавам думата на господин Лавия. Благодаря, Терек. Виждам, че не си госпожа Кресле защото аз я познавам. Тя седи близо до мен и в пленарна зала, и в групата. Но така или иначе ще започнем с дневния ред. Мисля, че ще е хубаво заседание днес, защото ще имаме обмен на мнение с Сметната палата относно схемата за търговия с емисии. Хубаво е че започваме дискусията по реформата на търговия с емисии, за да обсъдим с двете комисии и Сметната палата проблемите, свързани с прилагането на тази схема. Затова предлагам да дадем думата веднага на докладчика. Не, добре, значи първо даваме думата на Сметната палата. Разбирам, че процедурата тук е различно, различна, след което ще дадем думата на докладчика. И така. След изявлението на Сметната палата и на нашия колега, който отговаря за работния документ в Конт, ще имаме дебат по темата. Господин Картиф има думата. Да, аз съм си аз. Благодаря. Благодаря, господа председатели. Благодаря за възможността да представя специалния доклад. Е, Сигурно смесеното заседание не е нещо историческо, но за първи път аз съм на такова. От 2005 е, година схемата за търговия с емисии е част от политиката за климата. Това е смесена и сложна система и се опитва да създаде система за търговия с квоти. Аз ще се съсредоточа върху целостта на системата и на политиката за търговия с емисии. Има рискове за, с функционирането на един цялостен пазар за търговия с емисии. Има трудности с контролирането на този пазар. Направихме одити, одити в пет различни държави, между които Германия, Италия и други държави. Имахме консултации с експерти. Нямахме одити на инсталации, тъй като нямаше средства. Имаш, направихме аудити на документацията на 1500 станции. Съсредоточихме се върху следните въпроси, целостта на системата и прилагането на системата в държавите членки. Не аудитирахме резултатите от гледна точка на економиката и на, еколог... на екологията съсредоточихме се върху основни за пазара въпроси. Опитахме се да преценим какво в системата ще даде най-добра добавена стойност. И естествено оценихме евентуалната реформа, но това беше извън фокуса на нашия одит. Е, нашите заключения са, че има е, пропуски в фаза 2 на прилагането на системата и се очакват е, пропуски в е, фаза 3. По отношение на целостта на системата, нашите наблюдения са, че системата не е достатъчно съвършена. Най-напред регулацията на пазара е доста подобрена, особено чрез е, при въвеждането на директивата за капиталовите изисквания. Освен това е въведен и механизъм за начисление, за реверсивно начисляване, но да, този механизъм не е приложен във всички държави членки. Няма пазар, който да се простира за момента на европейско равнище и имахме много трудно, <clears throat> трудности да наблюдаваме трансграничните измерения на схемата. Освен това, установихме, че има правна несигурност за инвеститорите на европейско равнище. Говорихме с експерти, които също разпределиха своето недоумение за липсата на една и съща, на единна дефиниция на квотите. На следващо място е подобрена електронната система. Въпреки това има някои проблеми с нея. Има и проблеми с сметките, отварянето на сметките и мониторинга на трансакциите. Понякога контролите не са достатъчни, държавите членки нямат винаги достъп до а, трансграничните трансакции и съответно те не могат да използват регистъра за мониторинга. А комисията също няма мандат в това отношение. Видяхме и недостатъци по отношение на управление на схемата от страна на комисията. По отношение на прилагането на схемата ще се спре на следното. Е, отчитането по време на фаза 2. Отчитането не беше добре развито, имаше недостатъци по отношение на мониторинга на инсталации и на, на инсталациите. Е, имаше проблеми в отчитането и видяхме малко доказателства за това, че докладването от страна на държавите членки функционира добре. Видяхме е, доста примери за това, че а, от страна на инсталациите не всички факти бяха докладвани. На следващо място имаше недостатъци от страна, в, в контрола от страна на комисията върху държавите членки. Не се публикуват докладите, както се изисква според директивата. Видяхме, че инспекциите от страна на комисиите не се провеждат така, както е предвидено в, в различните държави членки видяхме, че има различни изисквания към системата. По отношение на обмена на информация с комисията видяхме, че формулярите се поддържат в добро състояние. По отношение на санкциите, мога да кажа, че по принцип нивото на съответствие беше добро. Има най-различни разпоредби на равнище държави членки за санкции и наказания, но отново има липса на информация за санкциите от страна на държавите членки. И накрая имаме доста препоръки по отношение на прилагането на системата, а именно – наблюдение на пазара по отношение на комисията, дефиницията на квоти трябва да бъде недвусмислена, контролната рамка върху държавите членки трябва да се подобри в фаза 2. Освен това, докладите трябва да се публикуват редовно и нивото на актуализирана информация трябва да е задоволително и да се подобри. Нашето заключение, че системата на, ЕТС, на, на търговията с емисии се подобрява постепенно. Оценяваме важността на въпроса за това системата да остане цялостно, за което са необходими съответните ресурси трябва да се установи, освен това и да се гарантира не естичането на въглеродни емисии. Благодаря, господин Картиф, а сега даваме думата на господин Пипе да представи думата. Благодаря, господин председателю, драги Дерек. Е, е, забелязах, че не си Ингрид Гресле, защото започнахме в 3.17. Е, ако Инги беше тук, нямаше да е така, но ще проявя разбиране. Изказвам сърдечна благодарност на Сметната палата за направения анализ. Наистина се радваме, че работим заедно с тях, защото правилното, изрядното а, прилагане на системата за търговия с емисии а, изисква наистина много сериозни усилия за оценка. С нашите възможности не бихме се справили. За това благодаря за подробно свършената работа. Мисля, че до някъде изпуснахме парата, защото пазарът за сертификати в, в, влезе в, в сферата на, на приложение на мифите, на механизма за мониторинг и докладване и все пак има някои слабости, по които комисията ще трябва да вземе отношение. Ще посоча примери. Например, взаимодействието с, между участията на пазара, определени сделки вече претърпя подобрение. Нямаме обаче европейски инструмент за надзор наистина европейски инструмент, който да се прилага в Европа, като едновременно с това действа заедно с на националните регулаторни органи в областта на финансите и взаимодействието им с комисията. Няма прозрачност и Сметната палата е права да ни критикува. Създава се впечатление, че нашата система за търговия с емисии с изключително динамичния пазар някакси не успява да се синхронизира. И това, което ме тревожи, е, че този непрекъснато излаган аргумент от държавите членки пред Комисията за защита на личните данни. Мисля, че тук комисията е малко книжен тигър в това отношение, доста беззъбо следи и контролира тези транзакции. Е, има конкретни предложения и препоръки от комисията за е, третия етап, но господин Хофтер, когато говорим за трансгранични акции, които трябва да бъдат по-ефективно наблюдавани, е, аз се питам как, по какъв начин да се включим в е, целия процес. Това, което ми харесва е препоръката за пре... възприемане на по-добри практики от други държави членки, да речем откриване на съответна е, съответна сметка. Мисля, че комисията може наистина да положи по-големи усилия за това, което наричаме трансфер на по-добри практики. Друга слабост е следната. Е, директивата за енергийна ефективност предполага ежегоден доклад за постигнатия или не постигнат напредък. До момента комисията такъв доклад не е публикувала. Е, предполагам, че има основателни причини. Нека да ги чуем. Друго, което ми се струва съм съмнително. Е, Сметната палата изненада и мен с тази е, институция в свързването на така наречения модел Primes, т.е. модела, по който е, градим всичките си прогнози на базата на Атинския изследователски институт. Тук се е възцарило голямо объркване между държавите членки за националните планове за дерогации. Кой какво трябва да направи? Очевидно изходната база като данни не е била е, еднозначна и ясна. И това, което ме изненадва е, че Сметната палата не е могла да направи оценка на плановете за разпределение тъй като явно няма вътрешни документи на комисията за разпределението. Сега, самият модел Праймс, поне в Европейския парламент, е или беше оспорван много дълго време. Ако се окаже, че тук не, не можем вече да направим нищо, е хубаво да комисията по възможност веднага да внесе яснота, защото няма да направим добро впечатление с ако не предприемем нищо. И накрая подхода на проверка на Сметната палата по отношение на изрядното изпълнение Палатата е направила всичко необходимо да, да посочи ясно и слабостите и това е хубаво. Това, което не одобряваме обаче, че Сметната палата на места заема политическа позиция. Например, страница 54 от приложението. Тук четем, че комисията установява, че по този начин ефективността на системата е отслабена. Става дума за намаляване, забавяне на економическия растеж и други елементи за прогнозата. Аз не смятам, че е работа на Европейската сметна палата да прави такива констатации. Системата била отслабена. Факт е, че системата има определени екологични цели – тя ги постига, дори ги преизпълнява. Ако Сметната палата включи такъв текст, би трябвало да отрази взаимодействието на системата за търговия с емисии с други финансови инструменти, а не така едностранчиво да дава политическа оценка. Например, директивата за енергийна ефективност, екодизайн, възобновяемите енергоисточници, жилищното строителство, все директиви и това, което държавите членки правят за възобновяемите енергоисточници. И тук, ако ще се прави оценка, нека да оценим и това, дали всички инструменти в, от своята общност не влияят върху цената на сертификатите и дали е, няма конкуриращо с европейско законодателство по този въпрос. Пак ще кажа, щом Сметната палата взема отношение по този въпрос, трябва наистина да приведе и другите аргументи. И мисля, освен това, че Сметната палата трябваше да каже как стои въпроса с възможностите за сигурно планиране за индустрията, защото ние постоянно се набъркваме в една система, която е замислена като пазарна. Тук нямаме становище на Сметната палата, за разлика от другата политическа оценка, която цитирах. Така че тук нещата не са завършени за мен. И едно последно критично мнение. Говорите за измами с ДДС, кражба на сертификати. А, така е. Но има само общо пожелание към комисията за по-сериозен контрол. Вие не казвате какво се предполага да направи комисията, за да се изключат такива случаи в бъдеще. Това е също, е, според мен, повод за критика от наша страна. В обобщение, посочени са много важни слабости – поздравления от мен към Сметната палата за изрядното за изредния начин на действия, но самото заглавие цялост и прилагане на схемата според мен не е удачно поне трябва да се спомени взаимодействието с други европейски или национални инструменти за борба с промените на климата. Благодаря. Председателят, благодаря господин Пипър. Поставихте редица въпроси от квотите към сертификатите до сертификатите и така нататък но преди да стигнем до там, нека да чуем и някои изказвания от залата. Госпожа Аласенда. Благодаря, господин председател. Господин Ван, добре е да ви види човек на председателското място. По отношение на доклада, започвам с заглавието и ще мина през текста до края му. С удоволствие казвам, Колегите от околна среда ще ни кажат дали докладът е своевременен, но с голямо удоволствие виждам, че докладът най-сетне се е появил. Макар да е закъснял, ние го очаквахме с нетърпение. Този доклад от Сметната палата показва, че положителната цел борба с промените в климата и ограничаване на парниковите газове ни е позволила да разработим инструмент може да се зададе въпросът дали това е най-добрият възможен инструмент. Идеята за изграждане на пазар, където вместо да се търгува с телесни вещи, се търгува с чист въздух. Този пазар, на който се разменят квоти, е съпътствани от известна ирония. Когато той бе създаден, в строителния сектор настъпи криза, паднаха цените и така паднаха и цените на емисиите. Трябваше да ги увеличаваме изкуствено на два пъти. Мисля, че това по-специално второто гласуване все още предстои. Ние също се занимаваме с това увеличение на цените на квотите. Е, се ha visto pillada infraganti intentando И така, е, един от основните сектори, които бяха допринесли за възникването на кризата, се оказа потърпеш. Това е голям проблем. Затова и следва да се отнесе много сериозно към доклада на фона на всичко ставащо. Разбира се, ние имахме възможно най-добри намерения да водим борба с промените в климата – но според мен трябва да преосмислим цялата система. Това наистина се налага. Трябва да помислим, наистина ли правилният път е богатството да се създава чрез замърсяване на околната среда. Нуждаем се от повече информация по отделни въпроси, да кажем измамите с ДДС, така наречените измами от типа въртележка. И трябва добре да помислим дали системата за търговия с емисии трябва да продължи да съществува или да бъде създадена различна друга система, която да е по-прозрачна и по-сигурна. Благодаря. Господин Белет, вие се връщате точно на време. Uh, Благодаря, господин председател. Извинете, че бях се отклонил. Благодаря за организирането на това заседание и за възможността да обменим становища с колегите от Комисията по околна среда. Четох доклада, много внимателно слушах господин Кардив. Той предложи много ясен анализ на функционирането на системата за търговия с емисии в миналото. Говорим за функционирането във втората фаза в доклада се очертават доста настъпили подобрения по време на тази фаза и естествено в третата фаза ние ще стъпим върху тях. А допълнително подобрение ще очакваме и в четвъртата фаза след 2020 година. Слушах също внимателно коментарите на докладчика Маркос той е най-подходящият човек, който да се занимае с този въпрос в най-подходящия момент. Неговият анализ е скрупулезен и аз съм съгласен с голям брой от направените в проекто доклада предложения. Той се е съобразил с по-голямата част от критичните бележки на Сметната палата за липсата на надзор и други подобни. Няма да ги чета те всичките са в доклада, но също така той е визирал и въпроса за по-добро наблюдение, за активиране на санкциите. Мисля, че ние е, всички ще имаме полза, ако системата за търговия с емисии е по-устойчива на измами, по-солидна и добре защитена. Но бележките на плоскостта на бюджетния контрол а, е, е, далеч е, не се изчерпват с компетентността на нашата комисия. Е, и тук пристъпваме в една деликатна сфера. Позволите да бъда директен. От една страна е необходимо да има подобрение в системата, прозрачност, наблюдение, надзор. С това всички сме съгласни, надявам се и Европейската комисия да е съгласна, но поне сред нас има съгласие. А от друга страна трябва да се направи ясен политически избор. Маркус е, знае, аз бях докладчик е, по резерва за пазарната стабилност. И там говорихме е, говорихме за необходимостта системата за търговия с емисии да стъпи по-здраво на пазарни начала, за да не се налага стабилността и да бъде подсилвана чрез политическа намеса. Необходимо е самият пазар на, търсене, на пазара на търсенето и на предлагането да стабилизират системата в бъдеще. Е, говорихме за 2018-2019 година, когато бюджетният контрол настъпи в сферата на политическия избор за бъдещи периоди, тогава нашата работа наистина става деликатна. И с това приключвам, господин председател. В момента говорим и по доклада за енергийния съюз в комисията, ИТРЕ в комисията ЕНВИ. Аз е, участвам в изготвянето на този доклад и там има много голям раздел за Европейската система за търговия с емисии. Е, този раздел в началото беше още по-голям, но го съкратихме, защото сега е, се появяват нови проекти. И за това на този етап в този доклад ще се въздържим да коментираме бъдещето на европейската система за търговия с емисии. И такова е ясното ми искане. Аз съм привърженик на доброто сътрудничество между двете комисии, но нека не навлизаме в сферата на политическия избор, защото се работи по тази тема и в други структури на нашия парламент и може да се стигне до конфликт на компетентност. Нека се придържаме към компетентността си. Е, всяка комисия да се придържа към своята компетентност, с други думи. Благодаря за изказването. Маркос в изказването си каза някои неща, на които вие отговорихте. Може би и Маркос ще иска да отговори на част от нещата, които вие казахте. Един колега ви аплодира, докато говорихте. Сега му давам думата. Матеас. Благодаря. Първо трябва да кажа, че Марко Пипър много добре обобщи нещата, програма, проблемите, е, отношението към е, измамите с ДДС. Е, спомням си, че имаше един голям скандал е, така че трябва да се спомене, но 99% подкрепям, но е, на едно място е, се изложи, така да се каже. Познаваме си Марка. Въпросът за хармонизация. Хайде да не претоварваме документа, повеждайки биодеологически битки. Сега изтичането на въглерода наистина е важна тема, но да не се обличаме. И още нещо. Мисля, че в критиката му в, към сметната палата много добре и уместно каза, че там трябва да се следят сметките. По точка 7 мисля, че има определени слабости, които трябва да променим. Надявам се, няма да се разсърдиш. Иначе по другите въпроси подкрепям напълно, но да не прекаляваме. Проблемът е сериозен и става на карта е за заложено доверието в системата е, в някои държави членки се отнасят несериозно към контрола, трябва да извлечем полки от това. 99% подкрепям документа. Чудесно са описани проблем, проблемите и чудесно е казано какво палатата не е успяла да свърши. Иначе свалям ти шапка, махни точка 7 и съм изцяло с теме. Благодаря. Госпожа е, Тенано е следващият оратор. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Както знаете, аз не съм голям привърженик на системата за търговия с емисии по много причини. Пазарът не върви добре, не функционира системата, особено при срива на цените и е, при необходимостта част от економическите сектори да минат на други релси. Аз е, придавам голямо значение на работата на Сметната палата там, е, където се контролира законосъобразността на разходите в Европейския съюз. Вие извеждате на план недостатъците в комуникацията между комисията и националните органи по отношение на тази система. Можете ли да кажете каква информация не е била достатъчна и дали държавите членки е, са изтъкнали мотиви за недаването на информация? Е, не беше обнародван е, доклада за изпълнението през фаза 2 Можете ли да ни кажете е, какъв отговор е дала комисията на вашите запитвания в е, тази връзка? Би трябвало редовно да се следи изпълнението на подобна програма и не трябва да има отклонение от нейното ефикасно прилагане. Господин Пипер е докладчик е, от наша страна и аз напълно споделям идеята е, за интегрирането и привличането на промишления сектор една регулативна програма трябва да има допир с економическата действителност. Това трябва да е червена нишка за нас. Какво място придавате на това юридическо и економическо измерение на анализа. Благодаря. Uh, a... Благодаря. Uh, господин Пансо, колегата, който стои до вас. Е, Благодаря. Чухме предложение за заличаване на точка 7 от документа на господин Пипер. Но тази точка все още си е в документа и аз я смятам за важна. Става дума там за мерки, за да се предотврати изтичането на въглеродни емисии. Става дума за държави членки, в които еколог... Е, мерките за екология не са на съответното ниво. Освен това, важен е и резервът за стабилност на пазара. Системата за разпределяне на квоти е отслабена. В бъдеще само онези предприятия ще могат да разпределят квоти, с които предприятия функционират най-добре. Какво означава това за Унгария? Едно голямо стоманно добивно предприятие на мер направи всичко възможно, за да модернизира технологията си, но няма конкуренция предприятието не може да е конкурентоспособно на едно шведско предприятие, например. Трябва да се плащат санкции, което ще доведе до, е, до неплатежоспособността на предприятието и стомана ще трябва да се внася от Индия. Един втори пример – търговия с лигнитни въглища. Властите се опитаха да модернизират технологията за предприятието, добиващо лигнитни въглеща, но отново нямаше добра конкурентоспособност за това предприятие. Отново предприятието фалира и Унгария е принудена да внася тази суровина от Украина, където технологията е в още по-лошо състояние. Така че тази точка 7 трябва да остане според мен. Благодаря. И последният оратор. Дункве, уна... Жаеви. Да, благодаря ви. Най-напред. Приветствам доклада на Сметната палата. Той хвърля светлина върху факта, че цялата система за търговия с емисии е доста нестабилна и не е функционирала добре до сега, за съжаление. Тази система ни е необходима с цел регулативните органи да могат е, да е, осъществяват някакъв надзор. Е, сега се налага отново да я поправяме. За съжаление, емисиите не се оказаха намалени, а се оказа, че е наказан европейският производител. За съжаление също така има кражби, спекулации и измами във връзка с тази система. Докладът на палатата не отделя достатъчно място на измамите с ДДС и според мен това е тревожно. Именно там ние съзираме голяма опасност. Измамите с ДДС или така наречените измами тип въртележка са съвсем реален проблем – Освен това, Миланската прокуратура направи едно проучване, чрез което установи, че измамите в системата са на стойност десетки милиони евро и огромна част от тези пари може да са стигнали до ръцете на ислямски фундаменталисти. За нашата група тази система не е ефективна. Би трябвало да погледнем как функционират альтернативни системи. Като се преборим с измамите с ДДС и е, направим така, че в случай на измами да се повишават таксите – Смятам, че трябва да се сложи край на тази система и да се разгледат други заслужаващи внимание предложения. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Лавия, който ще продължи и да осъществява функцията на председател до края. Благодаря, Дерек. Искам само да кажа, че подобни разисквания в настоящия момент са особено важни. Ще разискваме четвъртата поред реформа на тази система, това вече беше споменато, и за това е важно да се знае по какъв начин ще функционира тя в бъдеще. На този етап обаче ми се струва, че също така важно е да изслушаме Европейската комисия, която има тук свой представител. Вероника Топсав Плетерски от Генерална дирекция климат има думата, за да представи позицията на комисията за доклада. Well, uh, good afternoon to every... Добър ден на всички. Благодаря, господин председател, за това, че ни давате възможност и ние да участваме в това обсъждане. Преди да навляза в проблемите, изтъкнати от почитаемите членове на парламента, бих желала да кажа, че комисията се отнася извънредно сериозно към разисквания доклад. Смятаме, че Сметната палата е направила независим, много полезен и обоснован с факти анализ, който ще ни позволи да преодолеем конкретни недостатъци на системата, откроени в доклада. Преди да се спра на аспектите и въпросите, които бяха поставени по време на разискването до тук, искам още веднъж да подчертая, че Европейската система за търговия с емисии е краягален камък на стратегията на Съюза за рентабилно намаляване на емисиите. Тя съществува вече 10 години. Няколко оратори е, споменаха това. И както е посочено в доклада на палатата, тя непрекъснато се усъвършенства с времето. Това е най-големият в международен план пазар на емисии на въглероден двуокис. В момента сме в третата фаза на търговия, която започна през 2013 година и ще продължи до 2020 година. Както и господин председателят, така и няколко от останалите оратори казаха, че вече ще Предстои да бъде внесено предложение за ревизирана система на търговия с емисии от 2020 до 2030 година. Там ще бъде отразена амбицията на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 година. За секторите, които участват в системата с търговия с емисии, това ще означава намаление с 43%. Господин Белет, господин председателю и друг ги оратори също като вас подчертаха, че тези разисквания са от голямо значение за парламента. И е, поради това искам сега да се спра на същината на сегашния доклад и в частност на два въпроса, които Европейската сметна палата, така да се каже, разнищва. Подходящата дали е създадена подходяща уредба за опазване на е, почтеността в тази система и е, в след това какви са полуките от фази 1 и 2. Преди да навляза в конкретиката, бих казала, че огромната част от доклада е посветена на периода 2008-2012 година. Това беше втория тръжен период. След това системата драстично из основи бе променена. Както знаете, възведохме една нова, много по-хармонизирана система за третия тръжен период, започнал през 2013 година. И доста от е, критичните бележки на съда в настоящия му доклад е, вече са били предмет на законодателна инициатива от наша страна, като ние сме приели и съпътстващи актове за изпълнение на новите правила за фаза 3. Както казах, ние ще продължим да работим за усъвършенстване на системата и в бъдеще. Сега обаче ми се иска да се спра на въпросите, които бяха поставени на дневен ред днешната дискусия. Първо, надзора върху пазара. Сигурна съм, че евродепутатите сигурно си спомнят, че е, не отдавна е, двата са законодателни органа постигнаха съгласие е, за реформа на пазара ние все още изготвяме актовете за изпълнение, така че да могат новите правила да задействат от 2017 година. Квотите бяха определени като финансови инструменти и тази последна ревизия беше именно ревизия на законодателството за финансовите пазари. Наистина, както е посочено в доклада, процеса на изработване на актовете бяха прияти някои изключения. Някои от тях не фигурираха в първоначалния ни проект, а до тях се стигна в дебатите между законодателните органи, които имаха право, разбира се, да внасят промени в първоначалния проект на комисията. Това, което искам да кажа, е, че всички изключения и тези, които са посочени в доклада, които бяха въведени по отношение на квотите, са въведени след внимателен анализ на изискванията на така нареченото разрешение по директивата МИФИТ. Основната цел е да бъдат защитени клиентите на инвестиционни фирми при сключването на сделки с международен елемент. Изключения бяха е, въведени наистина в нормативните актове за финансовите пазари. От друга страна, ние сме се стремили да спазваме принципа на пропорционалност. Не бива да се забравя, че е, цената за получаване на разрешение е, в финансовите пазари е висока и от тук изключенията имат и значимост на чисто финансова плоскост. Това е генезисът на изключенията. Резултатът от всички наши промени е, че сега системата функционира наново. Ние ще извършим анализ на потенциала и на подобренията в нея, които все още се налагат. Само молбата ни е най-напред да дадем известно време на новата система да се задвижи. Както казах, тя ще бъде е, в пълноценно функциониране от 2017 година нататък. Това трябва да се помни. Особено като се има предвид, че пазарът на емисии на въглероден двуокис преди всичко е пазар на фьючерси не толкова чрез подсделки. По отношение на сътрудничеството, съгласни сме, че тук може да се поработи допълнително върху механизмите за сътрудничество между надзорните органи, когато те осъществяват надзор върху търговията с емисии. Както казах, обаче, новата система ще се разгърне изцяло през 2017 година. И най-напред трябва да се види как при новите правила се осъществява сътрудничеството. Ако се налага, естествено, системата трябва да бъде усъвършенствана. За тази цел трябва да се извърши и ясна оценка на мащабите на оставащите в тази система рискове. По въпроса за измамите с ДДС. През 2010 година положението наистина бе сериозно. Бих казала, че Европейската комисия много бързо разработи проект на нормативен акт, общо европейски нормативен акт, валиден за целия съюз, който позволи на държавите членки да възприемат така наречения механизъм на обратно начисляване с цел да се препятстват измамите от типа въртележка, т.е. измамите с ДДС. Държавите членки са призовани сега да осъществяват мерките, свързани с този механизъм. Виждам, че времето ми се изчерпва. Сега по механизма за изпълнение. В директивата за системата с търговия с емисии съществува един член 21. Там се предписва изготвянето на доклади, включително от комисията. Ние работим и в контекста на Европейския съюз. Работим и по доклада за пазарите на емисии с въгл... тър... на пазарите за търговия с емисии на въглероден двуокис, е, така че внимателно следим какво правят държавите членки и го отразяваме в докладата си. Може би е добре сега да приключа. Виждам, че председателите ми дават е, знак, е, че трябва да прекратя изказването си, за да могат в дебата да участват и други. Председателят, благодаря ви. Проблемът е, че трябва да приключим този разговор след няколко минути. Е, може би е добре да чуем обобщението на колегата от Сметната палата, а след това ще получи думата и докладчикът, за да обобщи на свой ред. За няколко минути давам думата на представителя на Сметната палата. Благодаря. Е, Хубаво е понякога човек да чуе няколко критични думи, но ще се опитам да отговоря именно на критичните забележки. Благодаря за интересния дебат и се радвам, че докладът бе обсъден. Имаше някои неща, които бяха засегнати, особено въпроса за сътрудничеството по отношение на някои съмнителни заявления, поня по отношение на някои съмнително поведение. Е, няма системно сътрудничество, трансгранично сътрудничество при такива случаи. Това е. е господин Пипер отправи някои критики към комисията. Той предлага да се погледне по-внимателно препокриването между европейското и националното законодателство, но това за нас е доста политическа сфера и ние сме се опитвали да не, сме, да не, взе, да не правим политически коментари. По отношение на непрекъснато променящите се правила, ние не сме оценявали промяната на правилата, но за нас винаги упростяването е било основна препоръка в винаги в всички подобни контексти. По отношение на ДДС и измамите с ДДС, не се съсредоточихме върху тази сфера, но нашето заключение е, че механизма за обратно начисляване съществува и, и той би, бил, би, би трябвало да се използва именно като превентивна се измами мярка. По въпроса за мониторинга на, мониторинга на трансакциите, параграф 71 се занимава с този въпрос. Би било добре за комисията да консолидира всички годишни доклади на държавите членки, за да може да стъпи на, на общи заключения. Е, Сметната палата не казва непременно, че цялата система е доста че е, доста несъгласувана. Това не е наше заключение. Ние правим някои, някои предложения за подобряването й, но а, как тя да бъде подобрена, това всъщност е в прерогативите на вашите решения. А, докладите са ретроспективни, така е. но въпросът между, за сътрудничеството между регулаторите и комисията, между държавите членки, липсата на правна сигурност, на надзора на инсталациите, изключенията от съответствията, всички тези неща си остават Аз не смятам, че всичко, което като слабост е оповестено в доклада, опоменато в доклада, е вече принадлежи към миналото, не смятам така, но е хубаво, че, е, както каза представителят на комисията, по много въпроси се работи. Господин Пипер има думата. Благодаря. Радвам се, че както повечето колеги, че повечето колеги се присъединиха към моята препоръка. А, имаше възречение към точка 7. Може би наистина това е политически въпрос. От друга страна, до голяма степен съм похвалил Сметната палата, що се отнася до назоваване на слабостите в системата, но някои точки не бяха включени в доклада на Сметната палата. Ето, например, ДДС-то трябва да има систематичен подход към него, а трансграничните трансакции е, за тях се казва, че там няма системни грешки, да, но там има възможност за злоупотреби и е, има нужда от структурни мерки там. Така че този анализ е, би трябвало да се задълбочи. Аз е, съм е, политически в някои отношения в доклада си, защото реагирах на някои политически изявления в доклада на Сметната палата. Сметната палата прави някои политически оценки на търговията с емисии и за това аз реагирах по този начин. Сега по отношение на реакцията на комисията, вие по принцип имате право за отделните области. В третата фаза наистина на нещата тръгват на добре, но е, е, ми липсваше ми Е, изказване по отношение на модела Праймс. Комисията не каза и нищо за конкуриращите се разпоредби. А, и имам чувството, че някои от нашите предложения не са възприяти достатъчно. Благодаря на Сметната палата за чистата работа, благодаря и на Комисията за реакцията. Някои неща ми липсваха в изявленията на двете институции, но за това пък те са заложени в нашия доклад. Искам само да попитам ще успеем ли с сроковете да дадем становище? на нашата комисия по доклада и въобще по темата. Не сме започнали процедурата. Имаме само вътрешен работен документ на комитета. Не сме започнали официалната процедура по доклада към момента. Мисля, че тук можем да приключим съвместното си заседание и да продължите с вашето заседание на Комисията по бюджетен контрол. Здравейте отново. Продължаваме заседанието си с семинар относно финансовите последици от случаите на тормоз в европейските институции. Казвам добре дошли на нашите е, и докладчици. Темата е наистина сложна. Това е опит е, да подходим към тема, която редовно трябва да бъде на нашето внимание. Случаите на тормоз е, и стените импликации. Е, думата мобинг, която използвам напоследък е относително нова, но не и явлението, така че ние трябва да спазваме съответните разпоредби на правилните. Ника, е, съгласно които институциите очакват, е, че служителите им е, трябва да докладват забелязани такива нарушения. От моя 11 годишен опит знам, че това не се случва често. Имам лично аз няколко случаи на хора разкрили вътрешни непорядки, които са били обект на тормоз. Има и други случаи, когато служители са обект на тормоз от техните ръководители. Няма да навлизам в подробности, всеки случай е сам за себе си, но интересно е да се знае какви могат и трябва да бъдат изводите от тези конкретни случаи. Е, какво е, става всъщност, когато един служител е, се изправи на съд срещу институцията, в която работи е, и как се стига до това. Е, за това се крият много да много дълъг и тъжен път има случаи, които по, е, по 10 години са висят пред съда, по 15 случаи и 1 милион евро не е твърде голяма сума, ако трябва да оценим разходите. Трябва да кажа, че когато има съдебни решения, компенсация, обещетения, в тези случаи винаги парите излизат от джоба на дънакоплатеца. Е, е, е, искам да кажа, че в тези случаи отговорността трябва да бъде лична и ние приветстваме това. В първия кръг Казвам добре е дошъл на господин Морика от Генерална дирекция човешки ресурси и госпожа, от Европейската комисия и госпожа Уилямс е, казвам и добре е дошла на госпожа Сибинска е, от офиса на омбудсмана, госпожа Янсес Касес от Европейската комисия, която е в смесена функция, медиатор, омбудсман, в интересна функция, която упражнява от е, много години и се сблъсква с много интересни случаи. За втората част е, е, наши гости са госпожа Пойол, която е съдия в Европейския съд на публичната служба, госпожи Люли е, не можа да дойде, но го замества негов колега. С това ще приключа встъпителци, е, встъпителните си думи и ще дам думата на госпожа Уилямс. Микрофон за оратора, моля. Okay. Благодаря много, госпожо председател. Добре, добър ден на всички. Е, е, много се радвам, че днес имам възможност да говоря пред вас. Придружават ме моите колеги, госпожа Верика, е, и двете е, сме работили в Генерална дирекция човешки ресурси. Е, ние продължаваме да работим там и в това си качество ще говорим днес, но не представляваме комисията, а само себе си със своето мнение. Първо бихме искали да обясним малко по-подробно политиката на комисията в борба срещу случаите на тормоз и други форми на неприемливо поведение, които съставляват нарушение на правилника за персонала. Имаме подготвена презентация, надявам се, че ще можем да ви я покажем. Благодаря много. И така, регламент, реформата за, от 2004 година състава правното основание, постановявайки в член 12а, че служителите на комисията трябва да избягват всякаква форма на психически и сексуален турмоз. Комисията още през 2003 година поставя въпроса, когато нейният заместник председател, господин Кинак, излиза с меморандум за политика за превенция на подобни прояви като се изисква след в по-късен етап зачитане на достоинството на служителите, което е оформено като документ през 2006 година. Два, два са основните стълба на ком... поведението и политиката на комисията. Превенция от една страна и подкрепа и последващи действия. Първия стълб обхваща различни мерки с цел предотвратяване всякакви форми на тормоз и всякакви негови проявления. Е, това не бива да се случва в комисията. Комисията би искала ем, работещите там да са да ясно какво се крие за това, какви са последствията и да поставят въпроса. Поради това ежегодно се провеждат различни форми на обучение за превенция на тормоз върху членовете на персонала, специално за ръководни кадри, които, от които се изисква да зачитат достоинството на своите екипи. Участието е много активно, имаме близо 80 5% положителен отзвук. Иначе по време на обедни конференции и различни срещи по е, мрежите се поставят и различни въпроси. Разбира се, има съответно и работа, възможност за работа с конкретно пострадалите. Има различни форми на съвети, на поверителни разговори, както и на хора, за които предлагат клинични услуги. В допълнение това, под формата на комуникация, комисията редовно излиза с листовки, документи, насоки за целия персонал за поведението на работното място. Това е много ясно посочено в сайта на комисията и ясно така, демонстрирано в работните пространства на комисията. Тук комисията възприема проактивна роля, за да се предотврати тормоз под всякаква форма. А иначе начина по който се уреждат тези въпроси се отнасят за всякакви форми на конфликти на работното място. Втората група, втория стълб са мерки за подпомагане и последващи действия. Това става, когато проблемът вече е възникнал и трябва да се намери механизъм за уреждането. Било официално, било неофициално, с различни процедура потенциалната жертва на тормоз има право на избор, официална или неофициална процедура. На практика е, всеки е, е приканен да започне неофициално, но това не е задължително предписание като говорим за неофициалната процедура. Тук целта е да се даде възможност на лицето, което смята, че е жертва на тормоз, или е въвлечено в друг конфликт, да, да се даде възможност за доверителен разговор, въпросът да бъде обсъден и да се намери разрешение. Тук е, от една страна имат, служителите имат възможност да се обърнат към съветник или към медиатор. Генералният директор на човешки ресурси му определя е, съветника, по който дава, човека, който дава поверителни е, съвети и следи за неговата работа. Цялата и комисията разполага с цяла мрежа от общо 40 души, които работят на доброволен принцип. Ролята на такива съветници е да приема членовете на, на личния състав, да ги изслушват непредобедено и без да изказват окончателни мнения. Те също така и, и, играят важна символична роля. Те информират служителите на персонала за техните права, дават им насоки, установяват контакти с други служби на комисията. А също така могат да се срещнат с другата страна в конфликта и да се опитат да намерят миролюбиво решение. Тук в тази група влизат и медиаторите, които работят, както ще чуем и от моята колежка, която работи по този въпрос. Повече подробности тя ще ви даде и нужната информация. Така наречената официална процедура стартира с молба за помощ по член 24 от правилника за персонала. В този случай съответното звено на Генерална дирекция човешки ресурси получава е, тази, е, този сигнал и вече взема е, по-нататъчното решение дали е необходимо административно разследване. Дори преди да започне това административно разследване, може да се окаже необходимо да се вземат, да се обмислят и вземат спешни мерки съдът за официалната, за публичната служба ясно казва, че винаги, когато има подозрение за тормоз, трябва да се проявява съответно бдителност. Това означава е, преместване или на пострадавшия или на другата страна, на друга служба, на друг пост в службата. Идеята е да се разделят е, географски двете лица и да се даде възможност въпроса да се разреши. Ако е на лице, са на лице доказателства за нарушение на правата, е, вече започва официална процедура като съответния компетентен орган възлага този мандат. Тези е, анкети са понякога, са дълги и понякога доста мъчителни за всички участници. е, участващи. Вземат се официални показания или свидетелства, информация от двете страни, както и се разговаря с различни колеги като тук напълно се е, спазват презумцията за невиновност и за честно провеждане на процедура. Повечето от ам, проведените проучвания не установяват с необходимата степен на правна сигурност наличие на тормоз понякога няма доказателства, за да се направи такава констатация. В повечето случаи няма документи, често няма свидетели или изказванията на свидетелите си противоречат. В някои случаи имаме напредък е, извън този етап, това е четвъртия етап, е, когато фактите е, са, са на лице е, и е, се установява не, не, е, неправилно поведение. До сега има едно единствено такова решение за съществуване на психически тормоз и в този случай са констатирани особени обстоятелства от пост а, и това налага по-скоро морални, етични санкции, отколкото финансови. Има обаче други случаи, когато решаващият орган стига до санкции, тъй като се констатира неподходящо поведение, което е също нарушение на член 12 от правилника за персонала, а този член изисква, поставя високи етични изисквания към членовете на персонала и неправомерното подходящо поведение може да се констатира в някои случаи, когато няма достатъчно доказателство за психически тормоз. Но понякога говорим, става дума за други форми на неправомерно поведение. В заключение, ако процедурата доведе до положителен резултат, констатира се тормоз, в този случай пострадавшия има право да получи компенсация, обещетение и ако искането му за профи, е, официална процедура бъде отхвърлено, по член 90 алинея 2 той може да е, подаде оплакване и по е, член 90 или е втора, или да отнесе дори въпроса до съда за публичната служба, ако и то бъде отхвърлено. Малко цифри. Ето, подготвили сме за вас е, информация относно исканията за неофициална и официална помощ във връзка с Тормоз. Неофициалната процедура между годините 12-14 показва 175 е, случая през първата година, 133 през втората и 175 през 2014 година. Официална процедура за такива случаи е, имаме в 17 случая през 2012, 6 през 2013 и 21 случая през 2014 година. По отношение на проведено административно разследване за тормоз или други форми на неподходящо поведение, ето случаите 2012 4, 2013 6, 2014 отново 6 случая по отношение на санкциите. Виждате ги в долната част за неподходящо поведение. 2012 година са 5 тези случаи, два през 2013 и един през 2014 година и, както вече споменах, за психологически турм, психически тормоз един случай през 2014 година. Санкциите са или дисциплинарни, или е, недисциплинарни предупреждения, както мизангард, както го наричаме в е, на нашите среди а, обобщение. 35 000 са служителите, но това не са само служителите на комисията, а, а, но във външната служба, изпълнителните агенции, а, по силата на споразуменията с тях. Та при 35 000 тези цифри не са драматични. Може би сочат просто обратно, обратното широката програма за превенция, за заостряне на вниманието в комисията е, очевидно водят до информираност на персонала. Поне е, знаят къде да се справят с информация и все пак ясно е, че Цифрите сами по себе си не отразяват ясната и цялостна картина по отношение на тормоз и други конфликти между членовете на персонала на комисията. Особено у нези, които изпадат, попадат в конфликти с колеги в резултат на промяна на работното място. Те не са запознати с процедурите или просто решават да не ги приложат. Също така, че промените в отделните години не сочат непременно тенденция повечето оплаквания би могло да означава, че имат по-голямо доверие в процедурата, но това не означава влошен на микроклимат между колегите. Фактът, че членовете на персонала предпочитат неофициалната процедура, неофициалната, може да се оценява всякак. Трябва да кажа че, отново, че важното тук е да дадем подкрепа за разрешаване на конфликтите, което в крайна сметка може да доведе до много по-добър резултат. В рамките на тази, този процес жертвите, изразите е, жертва и тормоз се използват по-скоро субективно, отколкото като в е, като отражение на обективни факти. Тъй като под тормоз могат да се крият и да си хората да си представят различни форми на конфликти. Така че тук е, окончателно становище нямаме. Тук имаме само е, предоставяне на съвети. Е, що се отнася до проверките, които се правят, в крайна сметка това може да, бъде осъществено, когато се минат всички съответни етапи при пълно зачитане на правото на зачитане и един солиден механизъм на приложение оставя, остава най-важния момент, така че да бъде порицавано и санкционирано неподходящо поведение когато бъдат, има такива явления. Трябва също така също да кажем, че членовете на персонала могат да бъдат заплашени с дисциплинарни мерки във всякакви, при всякакви форми на неправомерно поведение и нарушение, неизпълнение на техните задължения. Комисията провежда всестранна и много сериозна политика за борба с тормоза. Натрупан е, е сериозен опит от, от 2006 година насам и на това се гледа много сериозно. Разбира се, и винаги има място за подобрение. Вече 10 години работим. Имаме такава политика и е време да тя да бъде оценена. Така че през тази есен предвиждаме външна оценка на базата на резултатите, които тя ще покаже, може да се помисли за промяна на рамката. Особено, по-специално, първоначалната насоченост в бъдеще ще бъде да има принос към по-добра култура на работното място е, работа в екип, управление на екипа. Това ще бъдат е, въпросите, които ще бъдат обект на нарочни политически мерки. Превенцията на турмоз трябва да се разбира в по-широк смисъл като част от е, политиката на комисията за социално добруване и е, това е част от дългогодишната програма на комисията 2015 2019 за добро психическо и физическо здраве. Целта е да се гарантира добра работна среда, здравословни условия, така че съставът, да моят личен състав, да има балансирана среда, да се постигна добри отношения между ръководството и служителите и между колегите. Да има насоки, да има обучения, да има обяснения за това как да се справяме позитивно с сложни ситуации. И една дума за разходите. В момента нямаме конкретни цифри, които да предоставим по отношение на финансовото изражение и разходите за тормоз и конфликти на работното място, не в комисията. Разходи несъм, несъмнено има специално отнесено към пострадавшите. Има разходи и за институциите. Ясно е също така, че поставяйки, създавайки е, и провеждайки политика за борба с турмоза е много важно. Външната оценка на комис... политиката на комисията може в бъдеще да ни даде подобни, подобна информация за финансовите разходи. В заключение, госпожо председател, добруването на персонала си остава приоритет на всички служби в комисията и по-специално Генерална дирекция човешки ресурси в момент, когато ресурсите намаляват и натоварването на персонала нараства, това е особено важно. Превенцията ще продължи да играе важна роля за постигане на трудови взаимоотношения на базата на взаимно зачитане и уважение защото знаем, че такава работна среда е най-добрата гаранция за добра, ефективна работа, каквато европейските граждани имат пълно право да очакват от нас. Благодаря. Председателката, благодаря. Имаме един проблем обаче. Имахте общо 15 минути за, 20 минути за изказвания. Вие използвахте 15 от тях, госпожа Морика. Тогава ще продължа. Извинявайте, че обърках името ви и ви давам думата. Е, Госпожо председател, Почитваеми членове на Европейския парламент, най-напред бих желала да благодаря за поканата от името на Европейския омбудсман, когато представлявам. Ще се опитам да бъда максимално лаконична и конкретна. Аз ръководител на правния отдел, който се занимава с жалбите. Най-напред ще ви запозная накратко с нашите процедури и с това какво сме направили до сега по така наречените случаи за турмоз. Европейският омбудсман има право да се занимава с случаи на турмоз на основание член 228 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това са случаи, които попадат под рубриката Недобро управление на органите и институциите на съюза. Ние получаваме такива жалби включително такива, които са насочени срещу производствата, съществуващи за борба с тормоза в други институции. Разполагаме се известни статистически данни. Не получаваме толкова много жалби от подобно естество през 2000, т.е. от 2010 година насетне. Общо жалбите с такъв предмет са били 49, 15 са довели до проучване от наша страна. Девет са били допустими, но не сме намерили основание за провеждане на проучване. 25 са попадали в пределите на мандата ни, но са били недопустими, тъй като жалбоподателят не е изпълнил изискванията, които въжат за нашата институция, а най- именно най-напред да се изчерпят възможностите за защита по правилника за персонал. Значи имали сме 15 проучвания, 6 от тях са проведени по ускорен ред. Трябва да кажа, че почти във всички случаи, с които е сезиран, омбудсманът се опитва да действа по ускорен ред. Какво ще рече това? Че ускорено се осъществява контакта между омбудсмана и съответната институция. За да не се разраства случаят, опитваме се да приключим работа по всеки отделен случай за 3 до 5 месеца най-много. Е, само в 7 случая е било необходимо да провеждаме цялостно проучване и да искаме становище от ръководителя на съответната институция, в която е работил е, служителят. В два случая сме искали е, допълнителна информация или от институцията, или от жълбоподателя. Само в един от случаите е бил повдигнат въпросът за финансово обещетение. Това беше много интересна полука за всички ни. Много научихме за това как да се работи по такива случаи, в които е необходимо присъждане на обещетение. Както знаете, структурата на омбудсмана е много специфична. И на този случай ще се спра по-конкретно след малко. Сега искам да се спра по-конкретно на три жалби и да ви запозная с това как сме реагирали. Имали сме един случай, който бе започнат по инициатива от служител на комисията. Е, чухме за е, док, Имахме един е, случай, който бе образуван не от самия пострадал от е, турмоза, а от хора, които са дали свидетелски показания за него. Имаше хора, е, които са дали информация против ръководителя на отдела си и три години не са били уведомявани за това как се е развил случаят. Е, в крайна сметка получихме информация от комисията, че търсените данни са били предоставени. Имахме един случай, това е вторият, с който ще ви запозная, който бе свързан с парламента. Тук имаше подадена жалба до вътрешния орган за борба с тормоза, който съществува в парламента и една година не бе имало никаква реакция. Тогава постъпи жалба при нас и получихме резултата, към който се стремихме. А именно жалбата подадена до вътрешния орган на парламента най-сетне бе разгледана и съответната жена получи извинение. Имахме и един случай, който още е висящ, третият, на който искам да се спра срещу Евроюст. Там пак имаше забавене на процедурата. Пострадалият от е, тормоза не бе чул нищо във връзка с жалбата си в продължение на 13 месеца. И се наложи да се обаждаме на Евроюст, е, за да и ги уведомим, че е необходимо да изпратят на жалбоподателя поне имейл, за да му кажат докъде е стигнала вътрешната процедура при тях. Това бяха трите примера за жалби поступили от различни институции. Сега ще се спра на този случай, за който ви казах преди малко, в който се наложи да се обсъжда темата за финансовото обещетение. Ставаше дума за пострадал, който работеше в Института за равенство на двата пола в е, Вилнюс. Е, тук предварително бе проведено е, проучване по собствена инициатива във връзка с този институт. Агенцията бе посетена, защото в някакъв момент получавахме доста жалби срещу този институт, е, особено от хора, които са подавали сигнали за нередности и в последствие са били подложени на турмоз. Омбудсманът извърши посещение, защото трябваше да установим наистина дали всички тези твърдения, които бяха многобройни, е, са обосновани и дали се водят вътрешни процедури. Накрая образувахме проучване, е, процедура за проучване срещу този институт. Проверихме вътрешните им процедури и срещнахме се с техния комитет за личния състав и установихме, че положението не е розово, след което омбудсманът зададе допълнителни въпроси и предложи някои решения за преодоляване на проблемите. В резултат на това институтът въведе надлежен ред е, за разглеждане на оплаквания от Тормоз. Създадоха си специален вътрешен правилник за това, приеха правила за поверителност и даже разгледаха три случая. Сега вече системата им функционира добре и приключихме това дело, без да констатираме недобро управление. Междувременно, докато ставаше всичко това, получихме жалба от една от турмозените служителки и тя предяви претенция за обещетение. Ето какво твърдеше жалбоподателят. че институтът трябва да и плати финансово обещетение в размер 60 000 е, евро докато а, институтът ти предлага само 2250 а, евро като обещетение. Е, жалбоподателката смяташе, че това е прекалено малко е, на основата на практиката на трибунала, на съда за публичната служба. В този случай е, турмозът беше установен, имаше външно разследване, действително ставаше дума за турмоз, явно имаше нарушение на правилата. Е, жалоподателката беше представила медицински удостоверения, е, за да документира чрез тях претърпените повреди и вреди. И всичко беше е, ясно като фактическа обстановка, е, но сега трябваше да се занимаваме с финансовото обещетение. Е, да видим на какво основание институтът е предложил е, точно такова обещетение и е, да видим е, също така дали може да се плати обещетение при положение, че лицето по това време е било на обучение. Най-напред попитахме института защо се е спрял на сумата 2250. Обяснението, което получихме е, че литовското право предвижда обещетение в такива случаи в размер на 500. И е, според института е било необходимо да се е, плати сума равна на 3-месечното обещетение или 3-месечното възнаграждение, което получава стажант. Жалбоподателка твърдеше, че това е необоснована позиция, доколкото не може, ако сте на обучение в института да получите за тормоз 1500 евро, а ако сте служител на института и имате заплата 7000 евро, за същия тормоз да получите 21 000 евро обещетение. Тук трябваше да се позовем на член 41 от Хартата за основните права и на член 44, параграф 2 от Хартата, като институтът се съгласи с нас, че обещетението е недостатъчно. Това, което те бяха предложили, имам предвид и се постави. Следващия голям въпрос. Ние не сме съдебен орган. Как да бъде изчислен точният размер на обещетението. Ние сме само европейски омбудсман, видяхме всички документи по делото, видяхме, че е било извършено външно разследване и разбрахме, че ще трябва за такива случаи да създадем критерии. Какви критерии създадохме за изчисляването? Омбудсманът има интересна роля сред всички европейски структури – тъй като ние трябва да обслужваме не само индивидуалния жалбоподател, но и обществения интерес. Естествено, че във всеки случай трябва да получи съдействие жалбоподателят, но същевременно нашата работа служи и за подобряване на функционирането на европейските институции трябваше да се прецени е, какъв е, е турмозът, е, в какво се е изразявал, в какви отношения са били осъществяващия турмоза и турмозеният човек, този случай те са били началник и подчинен, и да се прецени какво е направила институцията, за да не допуска подобни случаи на турмоз в бъдеще. Процедурата в този случай, в този институт, беше отнела само 3 месеца, което беше доста голямо изключение. Работим по някои жалби, свързани с други институции, далеч по-дълго. Може би беше необходимо дори е, да се създаде специален правилник за стажантите в е, е, този институт, за да не се повтарят такива случаи с стажанти в бъдеще. След като взехме предвид всички тези съображения, омбудсманът прецени, че 2250 евро е прекалено малко, че сумата, претендирана от жалбоподателката от 60 000 евро е прекалено висока и е, най-сетне е, стигнахме до компромис, е, нещо като арбитраж, медиация, която осъществи омбудсманът между жалбоподателката и института и се споразумяхме обещетението да бъде в размер между 10 и 15 хиляди евро. Беше ли доволна жалбоподателката? Очевидно не, защото тя искаше да получи сума по-близка до тези суми, които присъжда съдът в подобни дела. Тук омбудсманът трябваше да вземе предвид как е реагирал институтът на този случай на турмоз, какви мерки е предприел за превенция и това също се отрази върху предложението, което бе дадено във връзка с обещетението. За юристите, е, които работеха за омбудсмана, тук беше на лице една класическа дилема. От една страна, омбудсманът е, е омбудсман. Е, ние придаваме човешко лице на институциите. Трябва да проявяваме съчувствие, разбиране към жалбоподателите. Тук ставаше дума за стажант, в случая бивша стажантка, която е била тормозена от прекия си ръководител. Е, но от друга страна не е нормално за юристите да бъдат субективни. Това е, много се дискутира в германската е, доктрина. Има един известен професор, който заявява, че когато законът дава свобода на преценка на юриста да прецени размера на обещетението за неимуществени вреди трябва да се има предвид, че тук става дума за субективно решение, а не за обективно решение. И именно така подходи и омбудсманът. Така подходихме към този случай, в който беше претендирано обещетение за неимуществени вреди поради турмоз. Благодаря. Е, всъщност, е, този случай дали ще бъде третиран пред съда? Не, не вярвам, каза експертката. Е, госпожа Янсен Касес има думата сега. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски, защото така съм подготвила своето изказване. Благодаря на всички участници. Още повече, че това е чудесна възможност да поговорим по един въпрос, който е, както винаги казвам, е, е в центъра на службата за медитация. Ще разкажа накратко какво прави нашата служба, какви са нашите прерогативи и след това ще ви разкажа как този инструмент на комисията може да се използва в борбата с тормоза и накрая и ще направя е, един кратък преглед на мерките за превенция, кои, превенция които ние прилагаме. Първо да обясня, че нашата служба за медиация започна от 77 година да са от един човек. След това, с реформата на статута от 2004 година, бе решено да Имаме също инструмент за решаване на работното място на проблемите за тормоз. Затова през 2002 година комисията реши да създаде наистина един по една по-сериозна служба, служба за медиация Е, и така основната мисия на нашата служба е намирането на решения, когато има трудови конфликти в работното място. Като говорим за конфликти, като говорим за проблемни ситуации и включваме проблеми, които могат да възникнат между хората и които са близо до е, формите на тормоз, психически или сексуален изхождайки няма да се спирам на, на определението на понятието тормоз. Не е моя задача, имаме достатъчно авторитети и специалисти тук, но искам да кажа до каква степен ние оценяваме и осъзнаваме последствията от а, тормоза, както и толкова е трудно да определим критериите, защото към нас се обръщат всякакви хора, всякакви, на всякакви длъжности, всякакви служители на комисията и всеки има право да се обърне към нас и редовно това, което правят, тръгват от това тормоз. И ние тогава казваме, почакайте да видим. След това започваме да изслушваме. И изслушваме болката на този човек дали става, и установявам дали става дума за тормоз, за някакви обтегнати отношения на работното място и се опитваме да помогнем. И ето първото преимущество на нашата неофициална процедура на помирение. Тоест, ние не сме обвързани с а, разпоредби относно тормоза, като конкретна, фор, конкретна форма на поведение. Ние можем да помогнем да, да се възстановят отношенията, така че ползата в сравнение с официалната процедура е, че можем да разглеждаме всякакви случаи с всякакви хора. Можем да обхванем случаи засягащи повече хора. Обикновено в е, официалната процедура обхваща един човек. Е, е, така се работи. Ние имаме в случай на групови конфликти, много по-лесно можем да е, отчетем общите интереси на всички. Третото преимущество на нашата служба в сравнение с формалния подход е, че ние не сме обвързани с срокове. Може да, да действаме във всеки момент. И знаете, че когато някой страда е необходимо да подпомогнете, да реагирате бързо. Така че е, ако имате е, някакво заболяване е, и отивате на лекар и се обърнете своевременно, той може много да бързо да ви помогне. Забавите ли си става по-трудно, така че е важно да се действа незабавно, така че нашата служба е в състояние да реагира бързо, тъй като не сме обвързани с процедури. И все пак е важно, бидейки в такава процедура, да взаимодействаме с другите е, служби. Опитам се да, опитваме се да определим отговорността на всеки. Ако дойде да го нарека клиент или наш колега с конкретна конкретен проблем. Ние понякога а, ние определяме дали става дума за медицински случаи, когато има нужда от наистина медицинска помощ. Ние го пренасочваме и когато и съответно го насочваме към подходящия, подходящото решение. Тоест, ние имаме възможност да проявим гъвкавост и незабавно да покажем на хората, хората да си излеят душата, да споделят с нас с проблема си и ние да подскажем решение. След това им можем да използваме е, всички възможни средства и особено е, факта, че ние работим в условията на пълна поверителност. Има хора, които се боят да подхванат официална процедура, имат едно чувство на неудобство, че нещо неприятно ще им се случи, така че те носят мълчаливо страданието си. При нас ние ги приемаме в условия на пълна поверителност. Държа да подчертая това много, защото това е изключително важно за нашата организация на работа. Освен поверителния характер, ние разполагаме и с други, присъщи на медиаторите средства. Е, първо, е, доброволния принцип. Ние не, не ходим при хората, хората идват при нас, което вече носи в себе си решението, защото когато един човек дойде, има, признава, че има нужда от медиация, е, той не иска да атакува, да напада другия, това е, е началото на, една, на едно взаимно изгодно решение. Това е присъщо на медиацията. Ние търсим най-доброто решение за възстановяване на добрите взаимоотношения. И единствено така, защото тръгнете ли с официалната процедура, винаги има печелещ и губещ докато в, при медиацията ние се опитваме да балансираме, да възстановим отношенията, така че да няма победители и победени, никой да не се чувства така и това е изключително удобно. И накрая аз също не искам да се простирам надълго, но е много важно да могат да, да разкажа повече неща, но ще очаквам въпроси освен търсенето и намирането на решение, нашата служба за медиация има и ролята на превенция. И това е изключително важно, защото ние сме един вид наблюдателен пост. Ние следим какво става ежедневно и когато комисията взе постанови решението за създаването ни, бе постановено, че всички ние трябва да се отчитаме пред комисията, да докладваме резултати, но и да правим общи препоръки и да препоръчваме мерки. Да казваме, имахме проблем с на тормоз, както чухме от госпожа Вилямс. Трябва да се помисли, да речем, за шефовете на екипи, за ръководителите на отдели е, можем да предложим някакви конкретни форми на обучение, да речем с насоченост решаване на конфликти. И сега е, съвсем накратко ще споделя защо смятам, че един неофициален инструмент е подходящ за намиране на решение. Ако се действа бързо и преди всичко да се оправят отношенията между хората. Е, е, това е, което искам да ви кажа. Ще спра до тук и наистина съм изцяло на разположение за всякакви въпроси, които бихте поставили. Благодаря, казва председателката. оставихте ни време и сега ще започнем с госпожа Янсен Касес. Е, колко случая имате годишно? Колко струва това? И разбира се, ме интересува как работите с доброволците на госпожа Вилия, Уилямс. Те са 40 на брой, както разбрахме. Е, малко ми е сложно няма да отговоря на, на... Ще продължа на английски. През 2014 година поискаха от нас имахме 347 случая и сред тях 60% се отнасяха за взаимоотношенията, проблеми в трудовите взаимо, взаимоотношенията на работното място. Не можем да говорим за тормоз в истинския смисъл на думата, но има несъмнено множество случаи, когато поведението, на което ставаме свидетели, е неподходящо за мен е много важно и може би от позицията на вашата комисия е също много ще бъде важно, е факта, преди няколко години в нашата служба направихме известна калкулация. Какво би могло да струва ако тръгнете по официалния ред да подавате оплакване. Към онзи момент беше 50 000 на едно оплакване, един случай. Само за оплакване с всички хора, които ще работят по този въпрос, официални служители, служители и така нататък. Ако бихме имали около 200 случая на проблеми в взаимоотношението, с които 85% разрешаваме, бихме могли да спестим много пари защото умножете 200 по 50 000 евро и е, мен, мен няма много в смятането, но мисля, че отиваме към милион, 10 милиона. Е, е, а, а, това са средства, които могат да се спестят, използвайки неофициалните форми на медиация вместо официална процедура. Аз разполагам годиш, с годишен доклад, с класи, конкретна класификация по случай, цифри, е, суми и така нататък. И въпрос и броя на официално заведените оплак, подадените оплаквания е стабилен, така ли около 200 годишно, така ли да разбирам? Отговор да, около 300-350 годишно. Доста сериозно натоварване. А, но разбираме, че през последните години, 13-14 година, имаше нарастване на случаите за проблеми в взаимоотношенията, но това не е защото има повече конфликти, защото една друга област, където работехме много активно, правата и задълженията на служителите, добра и лоша администрация, специално с пеймент менеджмента, успяхме да предотвратим много мерки. Обсъждахме с тези хора, за да не се стига твърде далече в тези случаи. И постигнахме от самото начало решение, за да не отидат тези случаи по-нататък. Затова пропорцията е 60% срещу 40%. Значи 60% проблеми, конфликти в взаимоотношенията, 40% други въпроси на правата и задължението, но това е стабилна тенденция. Благодаря, това е така да се каже моето счетоводство, казва председателката. Имам сега въпроси към госпожа Уилямс. Въпрос за статистиката, която ни показахте. Благодаря за цифрите. Това е много хубаво, много мило от ваша страна, защото е, ги давате доброволно. Е, иначе, когато трябва да ги изискваме, винаги има проблеми. Сега тези неофициални процедури за административните разследвания. 6 са разследванията за 2013 година от всичките стотици неформ... неофициални разследвания. Така ли е? Значи 6 от 175. Така ли? Или пък това са две различни процедури. Не го разбрах това. Това е таблицата, която вие представиха. Освен това ме интересува продължителността на процедурите. И колко са отворените дела, така да се каже. И какви са разходите. Може би имате някакви имате някакви ориентировачни числа. Много е хубаво да човек да работи с числа, с цифри. И освен това, кога се постига помиряване? Защо питам? Аз съм говорила с някои колеги и са ми казвали, че около 10 години след започване на, на оплакването се стига до някакъв резултат. Има ли някакъв момент, когато се приключва телото или пък или пък то остава винаги отворено? И така, госпожо Уилямс, имате думата. Thank you. Благодаря. Наистина е няколко въпроса. Не зная дали всички си, забеляз... си отбелязах, но ще започна, ще започна за по-сигурно с последния въпрос. Вие за... Питахте дали има давност, официален срок за давност за приключване на делата. Няма официален, официален период за давност. Нямаме в разпоредбите такъв период, такъв срок. Така че лесният отговор е не. Въпреки това, има основни принципи, които следваме и които са зададени от съда. Тоест да имаме една разумна рамка, времева рамка, в която да се движим. Особено когато става дума за правото на лицата за защита, тъй като Времето напредва и с напредването на времето, събирането на доказателствата и осигуряването на доказателството става все по-трудно. Но това трябва да се види и във връзка с това, за е, какво поведение става дома, и каква е всъщност самата ситуация. Много внимателни трябва да бъдем, когато имаме много сериозно поведение, с сериозни нарушения и когато фактите е много трудно да се установят по различни причини. Не могат да се документират. Така че всеки случай е много специфичен за себе си и трябва да се оценят в рамките на основните принципи всички индивидуални подробности за случая. Но естествено ние много внимаваме как се движим във времето и винаги имаме предвид времевия аспект, когато работим по дадено дело. Но, за да съм ясна, няма официална давност. Зависи от самото дело, от доказателствата, от сериозността на делото и от фактите. Това е отговорът на този въпрос. Освен това, вие попитахте за повече, помолихте за актуалната статистика. Трябва да направя препратка към новия доклад, тъй като ние се опитваме да дадем една цяла цялостна картина чрез нашата статистика. Водим статистика за това колко заявления получаваме. Получаваме около 100 заявления, оплаквания на година. Около 100. Тези дела се регистрират, категоризират се, още със самото завеждане на делото, на база обвинение или оплакване. Това не означава, че обвинението се е материализирало. Една трета от делата приключва без започване на официалната процедура. И тогава преминаваме към административно разследване. Или ако има яснота по делото, тогава преминаваме като към предисциплинарна процедура. което ще рече след изслушването на е, жалбоподателя, ние правим оценка на, на фактите и в такъв случай няма непременно нужда от официална процедура. Това по принцип е начина по който процедираме с нашите дела. Та, вие запитахте за съотношението. Съотношението между официалните, официалното разследване, официалното заявление за помощ в тези случаи е, отдел от човешки ресурси се обръща към ИДОК с молба да проучи случая на базата на официалното заявление. Това е част от нашата подкрепа, като целта на тази молба е да се заяви откриването на официална процедура. Това е ситуацията, в която едно дело идва при нас. Тогава ние регистрираме делото, правим оценка на доказателствата, но тогава също може да се вземе решение, че даденото дело няма нужда от, да бъде гледано в официалната процедура, тъй като няма достатъчно доказателства, които да подкрепят откриването на официална процедура. Това е въпрос на ресурси, но всъщност става основна дума за достатъчно доказателство. Тогава предприемаме административно разследване. Тук става дума за дълготрайността. Тя е варира. Всичко зависи от това, доколко подробна, доколко всеобхватна е процедурата Жалбоподателят може да пожелае да бъдат изслушани и други хора. И преди приключване на доклада, жалбоподателят има възможност да прегледа проекто заключенията и описанието на фактите, така че има определени стъпки, които следваме и при административната процедура, при административното разследване. Е, трябва да видя точно какви са цифрите за следващата година, но мисля, че едно дело се гледа между 6 и 9 месеца, някои обаче дела са по-дълги. Но това е само първата фаза. След това преминаваме към предисциплинарната процедура и след нея може да се премине към дисциплинарната процедура. Дисциплинарната процедура се използва в някой случай. Тогава може да се е, прецени да се предприеме опростената процедура. Това би бил, например, случай, когато става дума за морална, а не е, финансова санкция, но ако става дума за финансова санкция, която се изисква, тогава случай се поставя пред дисциплинарния съвет, като е, крайната стъпка е изслушване през, пред номиниращия орган. Така че това е една доста времеемка процедура, енергоемка също така, която трае дълго. А, трябва да направя справка колко са висящите дела в момента. Ако цифрите ги има в годишния доклад, извинявам се за въпроса си, аз ще проверя. Колко случаи обаче се гледат за, са се гледали през 2014 или 2013 година в Люксембург? Говорите за общо случай или случаи свързани с тормоз? Случаи свързани с тормоз е уточнението. Малко. Отчасти защото само в някои случаи сме установили наистина тормоз. Има един случай – където имаше тормоз преди около година, но има и случаи, в които хора където където хората смятат, че са били тормозени, но се оказвало, че не са и тези случаи са се гледали от съда. Така че, по принцип, това са много малко случаи, свързани с тормоз. Госпожа Айелазен. Благодаря. Може би ще прескоча основните си, общите си въпроси, ще премина към специфичните. Когато говорим за тормоз, за сексуален тормоз и други видове тормоз, ние всъщност трябва да говорим дали това е престъпно деяние или не. Това трябва да уточним. Разпоредбите в правилника са много ясни. Правилника за персонала са много ясни в този смисъл. Госпожо Уилямс, искате ли да отговорите на въпроса? I think whether it's appropriate to have Когато има давност, дали това е разумно или не, за това трябва да се помисли. Не бива да сме свръхопростенчески да действаме тук. Да? Че едновременно и предизвикателство и не е да се следват основните принципи от съда. При всеки случай, който имаме, който гледаме, вземаме предвид да действаме ефективно и ефикасно, а също така и да видим какъв е самият случай, защото може да става дума за случай, когато жалбата е подадена преди много когато нещата са се случили преди много, дъл... много преди... са се случили много отдавна, но жалбата е подадена едва наскоро пред администрацията. И естествено, трябва да сме бдителни и трябва да осигурим справедлива процедура при всички дела. Така че ние много сериозно се отнасяме към всички сигнали, които постъпят при нас. Ако имаме сериозен сигнал, който стигне до дисциплинарния съвет, това означава, че самият съвет се отнася много сериозно към становището, с което излиза. Така че няма лесен отговор тук. Знаем обаче, че каквото и да правим, има риск случай да, бъде, да стигне до съда. Затова аз бих, може би, предпочела настоящата ситуация пред ситуация, в която е свърхопростенческа и където ще имаме повече проблеми да третираме случаите, с които се занимаваме. Господин Целер, благодаря. Темата е важна и е важно да говорим по нея, но в същото време трябва да признаем, че има една сива сфера, която не се осветлява достатъчно. Знаем, че в публичната сфера тормозът е най-голям и най-трудно се доказва. А знае за какво говоря. Аз ръководех години предприятие с около с хиляди работници и служители. Процедурата бе засегната, но когато а, бива подаден сигнал, много е трудно той да се разнищи. Много е трудно защото колегите не искат да дават показания. А, трудно е да се повдигне обвинение пред повишестоящия началник. Ето, например, при нас имаше жалба. Знаехме, че жалбата не е основателна, въпреки това съответният човек трябваше да бъде уволнен. Така че е, числата, цифрите не говорят непременно еднозначен език. Не бива да забравяме факта, че винаги ще има важни случаи, които трябва да се проследяват, но а, искам да изразя своята резерва, че много е трудно да се осигури обективност. А, искам много дълбоко, много дебело да подчертая този факт. Това беше по-скоро коментар, казва председателката. Добре, в такъв случай продължаваме с програмата. Е, представителя на Европейския съд има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на организаторите от името на Съда за публичната служба към Европейския съюз за това, че поискахте да се изкаже пред вас съдя по тази тема, но трябва да уточня, че говоря в лично качество и мнението ми ангажира единствено мен. Имам впечатление, че някои а, от последните ни а, решения а, може би са причина за организирането на този разговор. И разбирам стремежа на институциите и а, другите органи на Съюза а, да действат правомерно, когато има такива жалби, които стигат до съда и размера на обещетенията е вече такъв, какъвто в миналото не сме си го представили. Съгласна съм, че тези суми предизвикват тревога в сравнение с миналото, но те са скромни от гледна точка на истинските финансови последици за бюджета на Съюза, до които води е, тормоза. Е, в края на кращата разглеждането на една жалба може да струва до 50 000 евро. Аз съм правила проучвания за да се подготвя за експозето си и се натъкнах на изненадващи факти, които ще споделя с вас. Например, между 2000 и 2015 година е, открих 47 решения на съдии на Европейския съюз е, по дела, където е била предявена претенция за психически е, турмоз. Намерила съм и едно решение във връзка с сексуален турмоз. Голямата част от исковете най-вече тези свързани е, с решения за развитието в кариерата, са били отхвърлени. Но сред допуснатите, общата сума, която е присъдена като обещетение на ищците, не надхвърля 250 000 евро ще се съгласите, че в сравнение с финансовите разходи, които правят институциите преди да бъде отнесен въпросът до съда, тази цифра не е особено обезпокоителна. Освен това, трябва да се каже на какви основания е било присъждано такова обещетение. Най-често става дума за обещетяване на ищеца за неимуществените вреди, причинени от неправомерността на решението искане за помощ да бъде оставено без последствие. Съдът за публичната служба обаче е присъждал обещетение и в следните случаи. При предаване от администрацията на лични данни по преписката, които са били дадени от жалбоподателя на твърдяните му турмозници. 5000 евро. Условията, при които се е стигнало до уволнение. Имало е две такива дела и е присъдено обещатение съответно от 50 000 и 40 000 евро. Липса на информация, която да бъде предоставена на жалбоподателя, за движението на делото 2000 евро, прекомерно производство, прекалено продължително производство 6000 евро, ненавременно предприемане на мярка за недопускане в непосредствена близост до пострадалия 10 000 евро, липса на безпристрастност у разследващия 5 000 евро, по едно дело за имуществени вреди нашият съд е присъдил 88 000 евро, за да обещати загубата на работното място. По настоящем пред съда има 6 висящи дела, като ищецът се оплакал от морален, психически е, турмоз. Тоест, е, общо делата са 7 на брой. Е, сигурно сте забелязали, че не дадох нито един пример, в който съдия от нашия съд да е признал на ищеца правото да бъде обещетен заради това, че е понесъл турмоз на работното си място. Това се дължи на редакцията на втората алинея на член 24 от правилника за служителите, според която Съюзът обещетява солидарно вредите, причинени в случаите на заплахи, издевателства, наранявания, клевети или съпътстващи деяния срещу лице или вещи, когато тези деяния са насочени срещу служителя на Съюза или срещу членове на неговото семейство, поради качеството и функциите, които изпълнява. Доколкото този служител не е могъл да получи обещетение от извършителя. Тази разпоредба се тълкува в юриспруденцията в следния смисъл. Допустимостта на жалбата и на иска за обещетение е подчинена на изчерпване на националните средства за защита. Т.е. трябва първо да бъдат изчерпани националните производства за защита, преди да бъде сезиран съдът. Той трябва, ищеца трябва най-напред да е потърсил обещетение от съдилищата на онази страна, в която е извършено съответното деяние. Сигурно ще се съгласите с мен, че прилагането на подобна норма означава за пострадалия да извърви много дълъг път, за да преодолее тази пречка за допустимостта на своя иск пред съда, независимо дали е пострадал от друг служител или от трето лице. Но какво ни тревожи? За какво сме се събрали тук? Аз нямам цифри и когато се подготвях, не намерих скорошни данни е, за економическите разходи на е, тормоза. Е, това беше многократно повдиган въпрос от преждеговорившите. говорившите. Аз няма да губя време, за да се спирам на този момент. По-скоро би трябвало да видим какви са последиците за бюджета на Съюза преди съдиите да се занимаят с съответните случаи. Специално ме интересуват разходите, които възприемат следната форма. Демотивиране на пострадалите и намаляване на тяхната производителност, закъснения за работа, отпуски по болест, някои от тях много дълги, намаляване на работното време по здравословни причини, възстановяване на разходите за лечение – разходите на ТЕЛК, когато се наложи да бъде сезирана такава комисия, разходите за инвалидни пенсии, е, които са могли да бъдат спестени, ако администрацията бе реагирала своевременно на жалбите. Това дори не включва Загубата на експертни познания, когато лицето преждевременно напусне работа или отиде да работи за друга институция. Не само пострадалият струва много на европейския данакоплатец, Турмозниците също струват много, защото съгласно член 23 от приложение 9 към статута, те могат да бъдат възпрепятствани да ходят на работа известно време, но получават възнаграждението си през този период. Следователно, на ранен етап администрацията е длъжна да се намесва не само за да се бори срещу този бич, който съставлява турмоза за работещите хора, но и за да бъдат сведени до минимум економическите разходи, от които са резултат на този турмоз. Искам е, да споделя с вас е, някои размишления в тази връзка след 6 е, годишния си опит като съдя в тази съдебна институция. Най-напред искам да обърна внимание на дефиницията на турмоза. Преди 2004 година в нашето законодателство се изискваше да съществува умисъл у извършителя да причини турмоз. След 2004 година такъв умисъл вече не се изисква. В момента съществува обективна дефиниция на укоримото поведение, доколкото тормозът се конкретизира в момента, в който настъпи резултатът му. И умисълът на извършителя е ирелевантен. Понякога обаче в институциите и другите органи на Съюза тази нова правилна дефиниция не се използва. И от тук се стига до последващи жалби за турмоз. Това въжи и за работата на органа, който отговаря за назначаването на служители в съответната институция. На второ място искам да изтъкна един аспект, който е важен за пострадалите от турмоз и често се неглижира от е, администрациите на нашите институции. Имам предвид взаимодействието между жалбоподателя и администрацията. Разпоредбите на приложение 9 към статута не вменяват на администрацията задължения по отношение на жалбопожателя, но много отдавна съдебната практика е на мнение, че фактите, е, на които се опира жалбата, трябва да бъдат установени в сътрудничество с жалбоподателя, че администрацията би трябвало да уведомява жалбоподателя за хода на неговата жалба и че нищо не пречи, доколкото се пазят личните данни на третите лица, окончателният доклад от проучването да бъде даден на жалбоподателя. На трето място, много важно е администрацията да се отнесе сериозно и да проучи жалбата за турмоз бързо, с дължимата грижа и при условията на поверителност. Тези условия не са на лице, когато администрацията пресрочи периода от 4 месеца, който е определен за отговор, или още по-лошо, отхвърли жалбата мълчаливо и по този начин задължи жалбоподателя да обжалва нейния отказ да се произнесе или да подава ново искане, за да се запознае с мотивите за нейното мълчание. Важно е да се спомене, че подобно забавене може да ангажира отговорността на институцията и да се търси обещетение за вредите, които бездействието е причинило на жалбоподателя. На четвърто място смятам, че жалбоподателят има право да бъде изслушан преди да бъде отхвърлена жалбата му, тъй като фактите съставляващи турмоз, могат да имат извънредно пагубно отражение върху здравословното състояние на този пострадал. И последното ми разсъждение, преди да премина към заключението си, е свързано с експериментите във връзка с доказателствената тежест при твърдения за турмоз. Е, тук има някои новости, за които администрациите все още не са достатъчно внимателни. Преди 1989 година съдебната практика изискваше служителят на общността да представи е, поне начални доказателства е, за твърдените от него действия, съставляващи турмоз. Е, това не беше удовлетворителна уредба, тъй като при някои обстоятелства жалбоподателят просто не може да даде доказателства за своите твърдения. Понякога тормозът се упражнява, например, по телефона. От март тази година подобно условие за предварително доказване вече не съществува и е, съдът за публичната служба е на мнение, че искане за помощ в случай на тормоз не може да бъде отхвърлено поради липса на доказателства, ако администрацията разполага с други данни, които биха могли да дадат указание, че тормоз наистина е осъществен. Ще приключа, изразявайки желанието си институциите на Европейския съюз в най-широк смисъл да се отнасят извънредно сериозно към необходимостта всички служители да работят в здравословна от всяка гледна точка среда. Те трябва максимално да не допускат никакви форми на турмоз чрез мерки за превенция, например уведомяване на служителите, информационни кампании и задължително обучение. Трябва да се създадат структури за подпомагане на пострадалите, трябва бързо да се отговаря на всяко искане за помощ, на основание член 24 от статута, трябва да се изслушват жалбоподателите, когато подадат оплакване и те да бъдат уведомявани за това как се движи жалбата им. Жалбоподателите трябва да бъдат замолвани за допълнителни разяснения, ако такива са необходими и разбира се институциите трябва да се снабдят с всички необходими предпоставки, за провеждането на проучвания е, в случаи на твърдение за тормоз, включително обучен и опитен персонал. Е, всъщност по делото Цирани през септември 2012 година, само преди 3 години, съдът получи от Европейската комисия един отговор в тази връзка, отговор на свои питания, който не вдъхва увереност за правата на пострадалите от Турмоз. Комисията заяви, че е, никога не е стигала до извода, че е на лице психически турмоз в някой от предявените пред нея случаи, въпреки че всяка година е имала между 5 и 10 проверки по такъв повод. Е, както признава съдебната практика, Своевременното решаване на е, проблемите с е, психическия турмоз може да има само благотворно отражение за възстановяването на тормозеното лице Защото то трябва не само да знае, че администрацията, в която работи, се отнася сериозно към неговите твърдения и отстранява и ще отстрани максимално бързо човека, който тормози жертвата си, а ще види и в края на проучването, че органът натоварен е, с назначенията открива дисциплинарно производство срещу турмозника и това производство се увенчава с санкция. В крайна сметка, сред правата на пострадалите от турмоз задължително трябва да присъства и правото да види е, своя турмозник наказан. Благодаря. mit den Applaus. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen zu... Благодаря. А сега преминаваме към последния оратор. Матре Леви, адвокат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата ви да участвам в този работен семинар да говориш последен е, е, си, ти те поставя в положението да всичко вече да е казано. но е, Бях помолена да се опитам да споделя нашия опит, т.е. аз съм адвокат като изхожда и ще се опитам да стоя точно това на база на професионалния опит. Съгласна съм с казаното тук, че целта на този семинар е свързана с финансовите последици от тормоза и е, изхожда от е, натрупания опит. Е, но трябва да кажа, е, е, че подготвяйки се, е, аз мислех за е, това, за какъв вид тормоз говорим. Сега не съм специалист по тормоз, но става дума, че се нуждаем от насоки, за да осъзнаем финансовите последици от тормоза и как можем да ги ограничим или намалим. Така че аз може би ще повторя вече казани неща и въобще всичко, което се кана да кажа, може би ще ви е познато. Да, наистина има а, така една отправна точка в <clears throat> литературата за а, тормоза. Аз съм го отразила в писменото си. М из, е, изказване, изложение. Е, госпожа Емвие е човек специалист по тези въпроси. Книгите й са много интересни полезни и биха били от интерес за всички, които се интересуват от въпроса. Мисля, че също така е важно да припомним, че тормоза обикновено крие имплицитно поведение, което е свързано с някаква форма на отклонение, има особено психологически психологически последствия. И това турмоза може да се прояви, тъй като става, това е възможно да бъде част от поведението на групата. От една страна тормозещия и, и тормозения се свежда до това, че лицето, което е обект на тормоз, е поставено в положение и това, разбира се, предполага група. Група, иерархия на служебни взаимоотношения и така се стига до ситуация, при която жертвата на турмоза се чувства стигматизирана като жертва наистина а, това понякога а, лицето смята, че това е негова грешка. А, лицето се чувства уязвимо, лицето понякога просто не, не е в състояние да работи в условията на екипен дух и се попада в а, едно положение, при което се чувства не на мястото си сред колегите в колектива и в цялата иерархия. И друг един момент, е, който е важен, е как да избегнем подобни ситуации, и очевидно да не се стига до да всички, е, до ситуация, при която са налице всички тези белези, психологически, медицински и така нататък. Госпожа съдията много ясно постави нещата. Тук е много важно как действа правото. То забранява. Е, много внимателно изслушах различни изказвания. Да, важно ме е, да няма тормоз. Разбира се, в институциите това е недопустимо на тази е, цел трябва да има ясно разбиране за това що е тормоз. И, е, е, и тук правото е правилно, подходящо, защото е, правото тук много ясно постановява нещата и чухме от госпожа съдията. Има случаи, когато не е на лице тормоз и много често проучванията последвата, че жалба или оплакване за тормоз не може да се приеме, защото тормоз в този смисъл не е на лице. Така че трябва да сме наясно за какво говорим. Това е първото. И после струва ми се също така важно, че това, за което говорим, да е ясно за всички. И тук ще се съглася с казаното, че е важно да има информация, да има обучение, да има превенция. Очевидно е, че аз като жертва виждам какво ми се случва и от какво страдам. Но ако моите колеги осъзнаят за какво става дума и до какво не бива да се постигаш, ми се струва, че ще се избягнат подобни ситуации на тормоза. Аз разбира се, си имам под ръка и статистика, но все пак, че трябва да сме наясно, че случаите на тормоз да бъдат сведени до минимум, особено като не се, не се стига до официалната фаза. Говорим за огромен брой служащи, около 30 000 души от 2014. Има, чухме, че през 2014 година година има ограничен брой а, на официални процедури и като се вземе предвид, нали говорим за а, 360 за 30 хиляди, това е един твърде ограничен бро. Или хората не знаят, що е то тормоз, или го приемат, или имат вяра в мерките, които те първо ще се вземат. Госпожа съдята ясно каза и направи разграничение с Турмо между Турмо Тирания. Има в това решение, за което бе цитирано, става дума за това, че службата за проучване на комисията на ясно посочва какви са причините. И първото, за което стане, става дума за тормоз през 2014 година, е, това е 2014 година. Очевидно до тогава не е имало е, така, установени като такъв, такива случаи. Така че мисля, че трябва да тръгнем от разбиране за що е то турмоз и тук разбирането на правилата е от изключително важно. Разбирането на правилата и трябва да е ясно е, трябва да имаме от една страна последователност. Е, е, администрацията казва, правилата са такива и такива. И другото, за което трябва да говорим, разбира се, е как администрацията прилага тези правила. И сега малко примери за иллюстрация. Както знаете, ако не знаете, ще ви кажа, съдът за публичната служба обърна специално внимание на правото на изслушване, когато става дума за тормоза, за, а, при което има два случая от 2013 и 2014 година. При разглеждането на тези два дела бяха разгледани вътрешните организации на съответните места, за да сме наясно как, за какви проблеми става дума, какво въпросът трябва да бъде разгледан от комитета за тормоза, който съществува в Европейския парламент, но те не желаяха да споделят причините и дадоха съответни правомощия на свой служител съдът от друга страна припомни съответната законодателна рамка, като правото, припомни и правото за оплакване от такъв тормоз от страна на служителите в Европейския парламент. И Предполагам, знаете, че е създаден един нов комитет на базата на решение от април 2014 година, консултативен комитет комитета за подпомагане на лица, които се оплакват от тормоз, които са от административния персонал и се оплакват от тормоз от страна на депутатите. И така работи се по въпроса за намиране на назначаване на съответен квестор за този комитет. Във вашето представяне. Аз, впрочем, внимателно и прочетох брошурата. Се поставя специално въпроса за този комитет. Чета страница 8 на този комитет и е, там се казва, че до момента не се е стигнало до резултата. Едновременно с този специален, с тази специална комисия и благодарение на съдебната практика е, се стига до това, че ам, в правилника за работа и специална работата на служебни, на парламентарните а, асиста, асистенти се постановява задължението а, да се посочи на администрацията на Европейския парламент, коя администрация ще организира съответна среща, за да бъде изслушано съответното лице. И едновременно с това има и предвидена на в член 23 и следващи помирителна процедура, която е насочена основно да се провери възможността да лицата да могат да продължат да работят заедно. Струва ми се това ясно иллюстрира колко са трудни прилагане правилата. Тук нещата са ясни и така един парламентарен секретар бива е, е, е, получава информация от съответния евродепутат, с който работи, че договорът му ще бъде, ще изтича и ще бъде прекратен. Следва процедура за помирение и тази среща, за помир... помирителна среща е организирана няколко дни преди Комитета за помирителния комитет трябва да постанови съответно решение. Съответния парламентарен асистент се явява на среща с тази за, за постигане на помирение и съответното назначено лице, което работи в друг консултативен комитет и има две функции и съответно трябва да е наясно с проблемите по въпроса за тормоза и тъй като присъстват и други лица, за което асистента не е, не е информиран и е, съответно има информация о, е, за присъствие на хора от генералния секретар и от правната служба, нещо, което не е предвидено. Какво се казва тук на парламентарния секретар? твърдиш ли, че не е намерено решение и ако евродепутатът приеме да плати три месечни възнаграждения, вие трябва да, да се съгласите, а, защото дори да отнесете въпроса до съда, това няма да е а, в ваша полза. Подобно, по, подобен опит за помирение а, не води до резултат и освен това подобно обвързване на две разпоредби е, е, води до пълно объркване за съответното лице. Той, лицето не е наясно как се прилага правилото и какво доверие може да има той в съответната институция. Това не е нормално, не може да се използва процедура за помирение, за да се упражни натиск върху съответното лице, като едновременно с това и неговия работодател присъства или е представен чрез съответните представители на администрацията. Това не, не облегчава нещата Правната разпоредба е ясна, ясно казва и че не трябва да има разминаване, така че след като има право, институцията го прилага. Това е въпрос на доверие и защитникът, който приема и разговаря с такива хора, обект на турмоз и това става редовно, може да понесе много сериозни критики по отношение на а, начина по който се работи и начина по който се прилагат правилата и така. След това стигаме до официалната процедура, след като лицето не е изслушано в неофициалния етап, тогава се стига до официалната процедура и според мен, стигнали се, тръгнали се по тази линия, вече изпадаме в е, една, едно положение, при което няма възможност за защита на тормозеното лице, защото при това положение жертвата не може е, да бъде принуден да влезе в тази процедура, защото всъщност лицето попада от една страна под ударите на своя на тормозещия го е и едновременно с това на, адми, на администрацията и на своята институция. Припомням, че ако, неофици... ако официалната процедура не доведе до резултат, вече нещата не се развиват само между тормозеното лице и, и съответно неговия работодател, както чухме от а, с, а, съдята, но влизаме в една съдеб, едно съдебно производство между жертвата и а, институцията, която е опрекната, че не е извършила добре работите си. На имам, ако имам още 2-3 минути, е, бих казал още няколко неща. Виждам, че давате знак. Благодаря ви. А, малко се почувствах като в съд и разгърнах истинска пледуария, но е, когато стигне ли се до съда, съдята трябва незабавно да, да, да припомни какво е важно за съдебното производство да се постигне решение не е просто а, победа сама за себе си. Жълбоподателя, жалбоподателя, разбира се, е, е, е упражнил своето право, но в случая, когато съдията е, решавайки, че няма случай на тормоз, администрацията се е заблудила, в такъв случай се установява, че има случаи, когато съд, е, е, е, администрацията е допуснала грешка, констатирайки, че тормоз няма. И в този случай, това са случаите, когато се решава правото да бъде изслушано не спазване на съответната, съответната рамка и така нататък. И така, случаите на тормоз не трябва да се свеждат само до имам нужда на, от помощ, защото съм жертва, но защото се намирам в едно положение в рамките на своето професионално развитие, за да срещу взети срещу мен решения. Например, отказан ми е договор или договор ми е прекратен. Или а, има други такива решения, или о, о, о, оценката, която получавам за работа, се изразява отношението на моя работодател. Като в този случай аз мога да поискам помощ, за да се защитя от тормоз, като едновременно с това трябва да възразя срещу решение на моя работодател, например свързано с трудовия договор. В този случай аз поставям и своя работодател в положение да си, против, да, да си противоречи сам, ако ми откаже помощ, като едновременно с това ми каже, е, че прекратяването на договора е нормална, е, обичайна стъпка. Така че тук възниква едно много сериозно противоречие. И накрая, дори ако жалбоподателят бъде отволен от решението на съда, това не е, не е напълно. Защо? И тук ще се позва на казаното от госпожа съдията, защото той не, не получава признание от своята институция, че е имал право, легитимно право на това, на тази жалба институцията ще се е, обърне срещу нежи и ще каже, да, добре, поднасям извинение, сбърках. Но такова нещо не, се, не става. Няма такова нещо. Поведението на искане извинение е, е, чрез едно писмо, да речем, обикновенно се изпращат, но няма писмо, с което работодателя да признае правото на жалбоподателя. Е, това, което трябва да направим е да спрем спиралата, защото това не е да речем историята е, свършва до тук. Не, нещата не свършват до тук, защото има втори, трети случаи, които се повтарят е, и е, това има след първото дело, следва второ дело и така нататък. И все пак, ако институцията осъзнае в някакъв момент, че просто трябва да признае, че жертвата е е със статут на жертва и, и нещата могат да спрат до тук, който е много често случая на лоша, лоша административна практика, нещата няма да стигнат до съда и всичко това ще струва много-много по-малко пари на бюджета, с което стигаме до въпроса за разходите, което е всъщност темата на семинара. Е, така че с това и до тук ще спра. Мисля, че говорих достатъчно дълго. Благодаря, казва председателката. Много страстна страстно изложение. Е, проблема е, че ние оставаме с впечатление, че процедури все още не съществуват. Останалите процедури имат още повече проблеми, отколкото комисията. Комисията има дългогодишен опит е, как да се справи с тези конфликти, но останалите институции също имат проблем. Така че ние учим в крачка. И това ни е доста скъпочко обучение. Така за това е въпроса да разберем как да действаме, за да не се стига до момента, когато бойното поле да, е, да, да не стане така, че, както вие описахте, съпътстващите действия попадат в центъра на военните действия. Тоест, да. Какво да направим процедурно? Е, така че членовете на парламента, членовете на съда които така, поставиха началото на обсъждането на една проблематика, как да действаме, за да се зачита ролята и влиянието в политическата сфера на тези институции. Наистина не сме разрешили тези въпроси. Така, добре, вие какво ще ни посъветвате да направим? Какъв би бил вашия съвет по този въпрос? Извинявайте, но слънцето ми блести в очите, за това се налага да Много съм поласкана, че ме питате за съвет, но мисля, че е, правилото съществува. Правилата съществуват и най-простото и първо нещо, което трябва да се направи е те да бъдат спазвани. Когато децата е, свършат нещо лошо, казва им се това е лошо, поправи вредите. Когато е, има неправомерно поведение, първото, което трябва да се направи е то да бъде признато. За тази цел институциите трябва да създадат процедури, ако те са коректни. Аз съм е, е, виждала процедури, които имат е, своята обоснованост, е, след като те съществуват, е, не трябва да се допуска турмозът да продължава. Е, Е, още повече в е, вашата институция е, не може да има репутация на демократична институция, когато има одобрение на неправомерно поведение. При демокрацията няма безнаказаност. Ако има необходимост от санкция, трябва да се прилагат приложимите правила. Те предвиждат санкции. И е необходимо да съществуват процедури, които в случай на тормоз да доведат и до санкция, ако това се окаже необходимо. Не разбирам защо трябва да се прави нещо друго, освен да се прилагат правилата. Е, Неразбираем за мен е тази трудност, с която се признава наличието на такива нарушения на всяко ниво във всички институции. Какви са пречките, които препятстват признаването на такива нередности. В едно малко предприятие могат да бъдат признати. Защо ще е трудно да се признават тук? Не мисля, че е, трябва да има свръхзащита. Точно обратното. Госпожа Аяла Сен. Yo agradezco enormemente a las intervinientes eh, todos los elementos que nos han dado de. Да, благодаря ви. Искам да благодаря на ораторите за информацията, която ни дадоха. Искам само да кажа. че тези процедури са все е, нови в Европейския парламент. Е, по-рано всичко това се осъществяваше на ниво държави членки. Информацията, която вие ни давате е много съществена, защото тя ще допринесе за подобряване на работата на комисиите, за начина по който ние самите се отнасяме към такива случаи. Е, мисля, че това беше и целта на това изслушване. Ние не искаме да защитаваме администрацията – със сигурност. Не се стремим към това. Говорим за отделни случаи. Понякога те са с участието на парламентаристи, понякога са с участието на служители на нашата институция. Всички се учим в момента. Искам да попитам следното и може би ще ми отговорите, изхождайки от опита си. Как да прилагаме правилата, така че да изградим култура на доверие? Това ни липсва понякога. Е, Incluso con la familia, con lo cual es evidente que hay, un riesgo claro de... Работата на сътрудниците понякога е толкова натоварена, че когато се стигне до спорове, те се превръщат едва ли не в семейни къвги. Танто eh, los diputados y diputadas como sus asistentes pasemos por algún tipo de... Искам да разбера дали това са задължения, които въжат за парламентаристите и за техните сътрудници, да бъдат обучени по този въпрос. Защото е, тук съществува всичко. Тук всичко може да видите. Тормоз се упражнява е, разнопосочно. Има спорове е, само между началници, спорове между началници и подчинени. Просто всевъзможни са проявленията на тормоза и ние сме били техни свидетели. Зная, че всички сме длъжни да се учим. Аз поне така се отнасям към темата. Имам въпрос. Ние сме международна институция. Тук е на лице понякога изблъсък на култури. Работят хора от различни страни, които са дошли да работят заедно. Има ли този факт значение за това един човек да бъде определен към, като пострадал? Как може да се разшири мирното сътрудничество между хора, които имат различен происход, културен происход? Аз съм виждала и случаи, в които има атаки към определена служба, защото не се разбира смисълът от нейното съществуване – какво повече можем да направим от това, което правим сега на ниво администрация? Това ме интересува. Също така, мисля, че е много трудно да се каже дали в обществения сектор има повече тормоз, отколкото в частния. Мисля, че е, в е, обществения сектор ние имаме възможности и ги използваме за създаване на механизми за реагиране. Какво да се направи е въпросът ни. Аз самата съм участвала в обучение. Обучението ли е отговорът? Не мисля, че някой от нас специално по темата отношения между парламентариста и неговия сътрудник е участвал в курс. Понякога източник на спора е чисто и просто незнанието, а не толкова нечие е желание да се причини турмоз. Знае, че съдът, е, т.е. сметната палата направи някои препоръки, обаче има множество проблеми, които трябва да бъдат решени. Нали, на мен самата ми е трудно сега да се сетя за всички аспекти на тази проблематика. Eh, чухме за необходимостта да бъдат признати е, пострадалите, да се признае, че те наистина се пострада. Също така чухме за необходимостта да се привличат неутрални трети лица всеки път, когато се развива такава процедура, а не само да се влиза в директна конфронтация. Porque... Много бих искала да продължа на испански, тъй като всичко, което казахте, е прекрасно. Възможни са най-различни механизми, чрез които случаи на турмоз да бъдат предотвратявани. Вие споменахте привличането на трето лице. Това е много важно. Става дума да се привлече човек, който няма нищо общо с спора и нищо общо с едната или с другата страна. Също толкова важно е да се гарантира поверителност. Пострадалият има нужда от човек, пред когото да говори за ситуацията – и трябва да вярва на този човек. Всичко това трябва да се развие на съвсем ранен етап от спора и за тази цел е необходимо да съществуват механизми, които позволяват на пострадалите да предприемат незабавни действия и да решат проблема, ако той е възникнал, да го решат рано, а не той да се протака. В опита си като медиатор е, съм научила, че поверителността и независимостта са ключовете към решаването на подобни случаи. Това ни позволява да предотвратим излизането на проблема с турмоза извън контрол. Също така трябва да предприемаме ответни действия, които разубеждават хората да упражняват турмоз. Тоест, потенциалните турмозници трябва да знаят, че ако се опитат да осъществяват турмоз, това ще доведе до неблагоприятни последици за тях. Госпожа Леви, да, аз мисля, че в е, е, вътрешните правила на економическия и социален комитет има възможност за допитване до психолог или до медиатор. Мисля, че това са хора, които наистина са обучени да помагат за решаването на конфликти. Не само на конфликти, свързани с тормоз, но и на такива конфликти. Тук всяка от двете страни може да има еднаква степен на доверие, че подобно лице ще им е, реши спора и няма да се стигне до образуване на съдебно дело лицето не трябва да бъде компрометирано, да изглежда компрометирано в очите на страната. Под компрометирано разбирам да не изглежда наето от работодателя, защото ако е наето от работодателя, тогава доверието към него се губи и каквато и да е компетентността му, страните просто не я признават. Благодаря, госпожо председател. Искам да добавя, че според мен, за да има реална превенция, най-напред е необходимо служителите е, да бъдат подложени на разяснителна кампания. Има служители, които страдат, но не знаят, че това е резултат на турмоз. Тоест, трябва да се уведомят хората какво представлява турмозът, е, какви са неговите проявни форми. Трябва да има разяснителна работа и трябва да има обучение на кадри е, трябва е, да се научат хората да бъдат самокритични, да се гледат отстрани и да се питат дали случайно това, което правят, не турмози друг човек. Благодаря ви. Госпожа Уилямс, благодаря. Вече много полезни неща бяха казани. И в известен смисъл на мен ми остана само да ги повторя. Превенция, обучение, общуване или комуникация, получаване от пример, обмен на добри примери от практиката на различните институции. Действително тук трябва да се дава добър пример – хората се учат като е, гледат водачите си, началниците си, като слушат, като вникват в това, което се говори и което се прави. Това също е ключ. По този начин научаваме какво трябва да имаме предвид, когато работим с хора. Хората са нещо сложно. Ние не винаги си даваме сметка как звучи това, което говорим, но винаги трябва да сме готови да го подложим на критика. Трябва да си даваме детална сметка за средата, която ни е, заобикаля. Е, хората не винаги са ведри. Най- тежко се работи с. т.е. с онези, с които се работи най-тежко, е необходимо да прекарваме най-много време. На тях е необходимо да отделяме най-много внимание. Това е много важно. Важно е да си даваме сметка за професионалната среда, в която се развиват конфликтите. Толкова по-важно е това средата в която са представени най-различни култури. Защото само когато внимателно изслушваме другите, тогава можем да си дадем е, сметка да разберем кое е общото между нас и тях. От тук ще се подпомогне и превенцията, е, стремежът е, конфликтите да не се оставят да ферментират а да бъдат решавани максимално бързо на съвсем ранен етап. Но когато се стигне до конфликт, трябва да съществува процедура и в нея да участват независими лица към които страните имат максимално доверие. А тези, които участват в решаването на споровете, трябва да се научат да е, слушат внимателно. Ние така правим. Слушаме, вслушваме се в съдебната практика, опитваме се да вървим е, напред. И е, понякога Разбира се, е добре това, че някой натиска копчето и образува дело, защото ако няма дела, няма и начин да се развие съдебната практика. Само чрез дела се разбира какво мисли съдът и какво трябва да правим ние. Благодаря. Не виждам други колеги, които да искат думата. Всичко това са важни теми и си заслужава да говорим по тях и в бъдеще. А, това не е любима тема тук в парламента, но е важно да систематизираме темата, да я структурираме и да се опитаме да си извадим полуките, за да подобрим вътрешните си процедури. За да предотвратим такива казуси. Това е трудно. Трудно е в един между, в една междукултурна среда, в една среда, която политиците имат различно отношение към сътрудниците си, към избирателите си. Е, да, също не бих искала да съм асистент на някой от колегите. Така че това е труден въпрос. Благодаря ви за вашето участие. Помогнахте ни да се доближим до проблематиката. Ще ви задам ще ви задам писмени въпроси. Някои цифри ме интересуват, но за мен тези неща са важни. Не намерих информацията в годишния доклад, за която попитах. За нас обаче е важно това, искам да подчертая, че важно е за нас имиджът на институцията. А, а нашата комисия се съсредоточава главно върху правилното разходване на средствата, финансовите аспекти са най-важните за нас, но в крайна сметка става дума за хора и е важно, когато става дума за хора, те да, да, да имат правата, да се защитят, когато смятат, че правата са им нарушени. Процедурите понякога са много сложни и когато процедурите вътрешните откажат, това е крак за институцията, тогава делата трябва да бъдат гледани в съда и това е много лошо за институциите. Благодаря на колегите, благодаря на експертите, благодаря на преводачите. Още веднъж благодаря за интересните идеи. Довиждане.